Good afternoon, everyone. Добър ден. Моля всички да вземат местата си. Нека да започнем днешното публично изслушване. Добре дошли на това изслушване, посветено на Европейската гражданска инициатива, която се нарича Забранете глифозата и защитете хората и околната среда от токсични пестициди. Това е една инициатива на европейските граждани. Тя събра повече от 1 милион проверени подписа в много различни държави членки. Това е четвъртата успешна европейска гражданска инициатива от влизането в сила на Лисабонския договор. Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните много се радва, че може да организира това публично изслушване в сътрудничество с Комисията по петиции, Комисията по селско стопанство и развитие на селските райони и Комисията по промишленост, енергетика и научна дейност. Целта на днешното изслушване е да даде на организаторите на тази гражданска инициатива платформа, за да представят самата инициатива. Бихме искали да поговорим конструктивно с вас, ние евродепутатите. Радваме се, че комисар Андрюкайтис, комисария за здравеопазване и безопасност на храните, реши да участва в днешното изслушване. Той ще даде своя принос към дебата. Целта на гражданската инициатива е да се забрани глифозата, да се промени процедурата за научната оценка на глифозата и да се въведе да се въведат задължителни цели за намаление на използването на пестициди. Както знаете, глифозата се използва много. На 24 октомври парламента възрази спрямо един акт за изпълнение на комисията, който предлагаше да се продължи е, разрешителното за глифозата за още 10 години. Вместо това парламента поиска да има ограничаване на част от употребите на глифозата. Освен това поискахме глифозата да бъде изваден от употреба до 15 декември 2022 година. На 11 октомври имахме съвместно изслушване на две комисии. Това изслушване беше посветено на документите за Монсанто и глифозата. На това изслушване имаше представители, експерти на различни органи за оценка на риска, представители на промишлеността, на научните среди и всичките обсъдиха глифозата, оценката на неговия риск и евентуалното му въздействие върху околната среда и върху е, хората в САЩ и в Европейския съюз. Няколко думи. Е, първо ще чуем общо представяне на инициативата. Е, ще чуем госпожа Мика Леандро, комисар Андрю Кайтис и господин Брендан Бърнс от ЕИСК. След това ще имаме три кръга три експертни дискусии. Едната ще се нарича забрана за глифозата, втората ще се нарича промени в научната оценка и в процедурата за научна оценка за пестицидите и накрая ще имаме трета експертна дискусия, която ще се нарича задължителни цели за намаление на пестицидите в Европейския съюз. Давам думата на госпожа Мика Леандро. Добър ден на всички! Добър ден на всички вас и на всички граждани, които гледат това изслушване. Наричам се Мика Леандро. Аз съм френски представител в тази гражданска инициатива. Представителка съм на организацията Women.eu. Искам да благодаря на Европейския парламент и на комисиите, които организират изслушването, за това, че ни поканиха. Е, тази инициатива се нарича забрана за глифозата и забрана за всички токсични пестициди. Знаете, че има призив глифозата да бъде забранен и изваден от употреба до 2022 година. Това показва, че Европейския парламент много ясно осъзнава заплахите. Европейските граждани обаче смятат, е, че трябва да се използва принципа на предпазливост и глифозат още сега да се извади от сълското стопанство. Нашата инициатива призовава за забрана за глифозата, за реформи на процедурата за приемане на пециди в Европейския съюз и за въвеждането на задължителни цели за намаление на използването на пестициди. Колегите ще говорят по-конкретно, аз ще ви представя общата структура на нашата гражданска инициатива. Първата Цел е да се забрани глифозата. Защо? Защото има широк научен консенсус, че глифозата е токсичен. Това е така и сред регулаторните агенции на Европейския съюз и това трябва да е причина за притеснение и за предпазливост. Освен това, една световна организация, която се занимава с научната дейност в областта на заболяването рак, част от СЗО, тази организация, говори за това, че глифозата е канцерогенен. Глифозата се намира навсякъде. Той е в остатъци от а, а, детски храни а, и не е само там. Всъщност, у онези европейци, които се решат да се тестват за глифозат, могат да очакват, че теста ще е положителен. Освен това, глифозата е част от деградацията на екосистемите в Европа. Той допринася за западането на биоразнообразието. Това се приема от европейските агенции. На следващо място искаме да подобрим процедурата за одобряване на пестициди. Това е втората ни цел. Защо? Защото глифозата е символ на всичко, което не е наред с нашите регулаторни процедури. Ето защо искаме те да бъдат променени. Искаме оценките в рамките на процеса да бъдат обективни, прозрачни и независими както се изисква в рамките на европейското законодателство. Онова, което се случва с глифозата сега, се е случвало с други пестициди в миналото и ще се случва, ако не предприемем действия и не променим системата. Накрая, Искаме Европейския съюз да определи задължителни цели за намаление на използването на пестициди в целия Европейски съюз. Би трябвало да имаме бъдеще, в което да няма пестициди. Защо тази цел е важна за нас? Днес имаме директива за устойчивото използване на пестициди. По силата на тази директива се казва, че пестицидите трябва да се използват само ако всички други методи са се провалили. Тази директива задължава държавите членки да намаляват използването на пестициди. За съжаление, държавите членки обаче не прилагат директивата както трябва. Европейската комисия все още трябва да оцени е, въздействието от директивата. Искаме директивата да бъде подкрепена, като се определят цели. И освен това би трябвало да има мерки за подкрепа на фермерите, за да могат те да намаляват използването на пестициди. Защо това е така? Защото в допълнение към глифозата повече от 500 пестицида могат да бъдат използвани по-настоящен в Европейския съюз. Когато токсичните пестициди се изваждат от пазара, химическата индустрия бързо ги замества с нещо ново използването на химически вещества, на химикали, на пестициди има отрицателно въздействие върху всички организми в рамките на екосистемите. Понякога последиците са много тежки. В крайна сметка това оказва негативно въздействие и върху плодотворни... плодовитостта на почвите, опрашването и много други естествени природни процеси. Това са трите цели, под които са се подписали 1 милион и 300 хиляди европейци. Тази европейска гражданска инициатива събра необходимите подписи за по-малко от 5 месеца. Нещо подобно никога не е било постигано преди. Това е истински рекорд. Това се случи отчасти благодарение на една невероятна коалиция на 100 организации на гражданското общество. В тази коалиция имаше НПО, представители на фермерите, не само, обаче. В сърцето на тази гражданска инициатива са самите граждани. Те бяха основният двигател и тази инициатива нямаше да бъде осъществена без самите граждани. Над 200 000 подписа бяха събрани в парковете, в магазините, в градовете и извън училищата и къде ли още не, в цяла Европа. Погледнете сега няколко от снимките, свързани с събирането на подписи. So, as you can see, a lot of work. Виждате, много работа беше извършена. Успех показва, че европейските граждани искат действие. Конкретно за глифозата и в по-общ план за пестицидите. Европейските граждани дадоха кредит на доверие на европейските институции. Ние поискахме от комисията да ни вземе на сериозно. Европейските граждани се притесняват Техните притеснения са основателни. Европейските граждани се изказаха чрез гражданската инициатива, чрез Европейския парламент и чрез много поручвания на общественото мнение, които показват, че едно голямо мнозинство от гражданите е за забрана на глифозата. Европейската политика би трябвало да представлява най-чистия вид на демокрацията. Политиките, свързани с глифозата, обаче не отговарят на най-високите стандарти. От 2016 година, когато комисията увеличи е, срока на действие на този е, пестицид, е, гражданите се опитват да протестират. Европейските граждани протестират от дълго време насам. През лятото протестираха усилено и сега представяме тази гражданска инициатива. Въпреки това, въпреки ясния ни успех, комисията не промени своя подход и не се опитва да намери приемливо решения. Държавите членки все повече и повече казват не на глифозата. Комисията има възможност да демонстрира лидерство и да въведе една забрана да не се подновява разрешителното за глифозата. Това искат европейските граждани. За да има политически решения от този род, обаче трябва да има визионери. Трябва да има хора, които да застанат зад европейските граждани и да се изправят срещу парите, властта и заплахите на големите международни корпорации. Европа винаги е била континент на визионери. Ние искаме да имаме бъдеще, което да е освободено от пестициди. Ние не смятаме, че ще е лесно да се освободим от нашата пристрастеност към пестицидите. Много трябва да се работи на европейско ниво. Фермерите трябва да бъдат подкрепени и би трябвало да се намерят жизнеспособни решения за всички тях. Основното тук е, че решенията вече съществуват. Има европейски фермери, които отглеждат е, култури без глифозат и без каквито и да било пестициди. В действителност не сме чак толкова далеч от е, едно бъдеще свободно от пестициди. Нека обаче да запазим политическата воля за едно по-добро бъдеще за всички европейци. През 2009 година Европа реши да приеме най- е, протекционистското спрямо пестициди законодателство в целия свят. Това беше инициатива, която беше подкрепена от европейските институции и от гражданите. Европейските граждани очакват това законодателство наистина да бъде приложено както трябва. По-настоящем това не е така. Случай с глифозата показва, че девете основни подобрения в крайна сметка не се прилагат от гражданите, а именно оценката на риска и независимото допитване до различни експерти или допитванията до независими експерти. Ето защо трябва да подчертавам, че Европа носи отговорност първо пред своите граждани, а не пред мултинационалните компании. Европа има избор пред себе си. Тя би трябвало да води а, напред всички останали към едно бъдеще без пестициди като глифозата. Ще приключа с един цитат от френски гражданин. Всяко едно решение има своите екологични последици и последици върху здравето. А, за да, а, ако действаме сега амбициозно, ако вземем смело решение, това е възможност европейските институции да докажат, че действително поставят гражданите на първо място. Това е вашата възможност да блеснете. Вие трябва да направите точното нещо. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Сега ще дам думата на комисар Андрю Кайтис за 5 минути. Uh, uh, Благодаря много, уважаема uh, госпожа председател на Комисията по околни среди, околна среда, госпожа е, председател на комисията по петиции, уважаеми дами и господа депутати, дами и господа, днес говорим е, за гражданската инициатива, искаща забрана е, на глифозата. Както знаете, на миналия месец започнаха разговорите между инициаторите и комисията на 23 октомври. Днешното събитие, организирано от е, Комисията на парламента по околна среда, е, е, с участието на Комисията по селско стопанство, промишленост и петиции, както и економически и социален комитет, е, е събитие е, с много участници. Нека да първо, е, на първо място да поздравя инициаторите, че използваха тази възможност по Лисабонския договор да се чуят гласовете на гражданите. Този тип действия могат да бъдат много важен принос за по-доброто определене на бъдещите политики. Европейската комисия приветства мобилизацията на европейските граждани по темата пестициди в Европейския съюз. Искам да подчертая, че тази инициатива има три цели е, и за това не изисква само едно единствено решение. Тя повдига по-широки въпроси за политиката на Европейския съюз, за използването на пестициди и начина по който тяхното въздействие се оценява в Европейския съюз. Ясно е, че пестицидите не са е, нещо особено привлекателно или популярно сред обществеността, това е ясно. Но те играят важна роля за, гаран... за гарантирането на адекватно продоволствие. Селските стопани трябва да имат инструменти да се борят за... срещу заболяванията и вредителите, които могат да унищожават реколти. например, ако когато в Ирландия беше големият глад. Знаете го от учебниците по история. Ако бяха имали съответните фунгициди, е, нямаше да се стигне до това. Разбира се, приложението на пестицидите и техното екологично въздействие се е, разглежда е, все по-внимателно от всички и е, все повече граждани настояват да се премине към е, по-екологично производство. Настоящата политика в областта на селското стопанство включва насречаването на екологичното земеделие, определени мерки за екологизиране и проекти за научна дейност в областта. Ако искаме да се насочим към по-устойчив начин на производство на храни, така че да сме по-добре подготвени за справяне с предизвикателството на бъдещето, трябва да използваме всички налични инструменти. Според мен интегрираното управление на вредители трябва да бъде важна част от всеки един бъдещ модел на производство на храни. Що се отнася до съдържанието на инициативата, искам да подчертая, че Европейската комисия не е единственото действащо лице, което се занимава с. А, а, което участва в системата за управление на пестицидите. Държавите членки играят важна роля в процедурите за одобрение и за това трябва да бъдат разглеждани като равнопоставени партньори в системата за одобрение. Когато се взема решение едно активно вещество да се одобри на европейско равнище и след това да се а, авторизира неговото използване на, евро... на ниво държава членка, се основава на принципа на субсидиарността и се вземат предвид а, различни последици, включително такива върху здравето, околната среда и климата. Решенията се вземат не само а, а, с а, следствие на действие на комисията, а и в следствие на действие на държавите членки. В крайна сметка всички искаме една, да се постигне най-съща цел, именно да се произвеждат безопасни храни по етичен, устойчив начин, екологично, добросъвестен начин, с възможно най-малко отрицателно въздействие и върху околната среда, и върху здравето ни. Работим с партньори, за да се борим за защита на здравето си и на околната среда. И дължим това и на себе си, и на бъдещите поколения. Целите ни остават да, следните да се гарантира безопасността на пестицидите, е на второ място да се сведе до минимум риска от тях и на трето място да се обесръчи използването на по-вредните пестициди и да се насречи използването на тези, които са по-безопасни. Директивата за устойчиво използване на пестициди създава възможности сериозно да се намалят рисковете, свързани с прекомерната употреба на пестициди. И това зависи от нас. Комисията докладва за устойчивото използване на пестициди съгласно директивата и се е, стига до извода, че директивата се прилага по различен начин в различните държави членки. Държавите членки има какво повече да направят и за повишаване на информираността и за правоприлагане по отношение на минимално използване в чувствителни райони, например близо до училища. Също така трябва да се използва интегрирано управление на вредителите и са необходими допълнителни усилия във всяка държава членка. Благодаря много за вниманието. Очаквам с интерес е, една изключително богата на съдържание дискусия. Благодаря от економическия и социален комитет господин Бранден Боес. Имате думата за две минути. Римските договори а, слагат началото на инициативи, а, които отхващат гражданското общество, а, а, средите на научните, а, академичните среди. А, много е важна концепцията за гражданската инициатива трябва да има много повече обмен с гражданското общество и за това приветствам предложението на Комисията за упростяване на правилата за гражданската инициатива. Ние също изготвяме становище. Като мост между институциите и гражданите, економическата, гражданските инициативи могат да бъдат представени и а, обсъждани. Ние организирахме дебат за заинтересованите страни от съскостопанския сектор по темата глифозат, независимо от гражданската инициатива. Но дадохме възможност за представяне на гражданската инициатива пред целия пленум на ЕИСАК и всичките 350 члена. Нямаше съгласие между представителите на гражданското общество дали да се забрани глифозата или не. А, бяха представени различни възгледи върху това. А, може би няма да зарадвам представителите на гражданската инициатива с това мнение. Разбира се, че никой не иска вредни химикали в храните или в околната среда, но а, онези, които творят политиките, а, са поставени пред избора да приемат един или друг възглед на научните среди. Разбира се, някои мултинационални а, компании, както и а, граждански организации предлагат а, позиции, които се противопоставят една на друга и по този начин осложняват дебата, като внасят в него елемент на емоция, който е излишен. Е, радвам се да чуем сега дебатът. Благодаря. Сега давам думата на господин Пао Чаки, председател на комисията Пети. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, от името на комисията по петиции на Европейския парламент Приветствам възможността за комисията Пети да участва в представянето на гражданската инициатива по темата глифозати. Комисията Пети се радва, че гражданска инициатива е стигнала до етап на представяне на своите цели пред Европейския парламент последните години показаха, че за европейските граждански инициативи не е, ясно, не е винаги е лесно да достигнат до а, тази фаза на своята работа. В момента комисията преразглежда регламента за гражданските инициативи. Новото предложение на комисията е в посока да направи този инструмент по-прост и по-достъпен за повече европейски граждани. И накрая, не на последно място, искам да подчертая, че Комисията по петиции получи многобройни петиции по същата тема, а именно искания за забрана или за ограничаване на употребата на глифозат. И това означава, че тази тема е важна за много граждани а, на Европейския съюз. И за това приветствам днешното публично изслушване като възможност да се води а, този обществен дебат и да се намери удовлетворително решение. Пожелавам на всички успешен диалог днес. Успех! Председателят, благодаря. С това приключват уводните думи. Както казах по-рано, ще представим модел на всяка една от целите на гражданската инициатива в отделен кръг от представения и започваме с представяне от страна на гражданската инициатива и обсъждане. Отговори от страна на представите на гражданската инициатива и обобщение. Ще помоля колегите да спазват времето от две минути за всички въпроси. Първото представене ще бъде по темата забрана а, на глифозатите а, и давам думата на госпожа Франциска Ахтерберг, представител на гражданската инициатива, за да направи представенето на първата цел. Добър ден! Много благодаря за възможността днес да представим целите на нашата гражданска инициатива пред членовете на комисиите по околна среда и петиции на Европейския парламент. Когато успеем да стартираме презентацията искам да представя първата цел на нашата гражданска инициатива. Сега трябва да преодолеем и техническите проблеми. Имаме нужда от участие на техническия екип в изслушването. In the meantime, could I use the opportunity just to thank the Междувременно ще използвам възможността да благодаря на Европейския парламент, че толкова навреме организира това изслушване, а именно преди окончателното решение по въпроса за глифозатите да бъде взето. Каква е нашата първа цел? Това е забрана за употребата на глифозата ще ви изложа причините, поради които гражданите искат тази забрана. Глифозатът причинява тежки разрушения в околната среда. Той убива всички растения повсеместно и е токсичен за множество други организми. паяци, морски организми и токсичността на глифозата а, причинява варижна реакция по всички, а, по цялата варига на храната и по този начин а, причинява много повече щети. Глифозатът е много опасен за човешкото здраве. Той е класифициран като вероятно канцерогенен от изследвания на Световната здравна организация и Международната агенция за изследване на рака. Според други данни, той също така нарушава репродуктивната дейност. Според сегашният регламент а, не се установяват а, неприемливи ефекти върху околната среда и а, той не е класифициран като картиногенен а, от категория 1А или 1Б. по същите критерии. Критериите, използвани от Международната агенция за изследване на рака, също не смята, че глифозатът е канцерогенен. Изследването на риска на глифозата в Европейския съюз, направено от Европейската агенция за безопасност за храните, обаче твърди, че глифозатът а, има вредни дългосрочни ефекти върху птици и а, бозайници. А, също така а, има други данни, а, за които ние смятаме, че са доста пристрастни. А, Първоначалната оценка на риска беше направен от Германски институт за оценка на риска, който е бил спонсориран от Монсанто. Има и непубликувани научни изследвания, използвани от Европейски съюз при оценката на риска, които не са били на разположение на други експерти. при оценката на е, риска от страна на ЕАБХ е, става ясно, че не са използвани критични е, доклади, а предимно такива, които са изготвени от експерти и близки до средите на производителите на пестициди. А, по отношение на вече публикуваните изследвания, виждаме, че експертите от Европейския съюз просто са копирали а, и са а, използвали едно към едно изследванията а, на експерти близки до а, производителите и няма изследвания или данни от независими експерти. И накрая, от името на повече от 1 милион европейски граждани, искаме от комисията да предложи забрана за глифозатите. Комисията няма да е единствената институция, предлагаща а, това. Ние също а, сме на това мнение като европейска инициатива, защото възоснова на рисковете за околната среда и рискове, които са признати от Европейската а, агенция по химикалите, е ясно, че има отражение върху общественото здраве, има увеличен риск от рак и трябва Европейският съюз да приложи принципа на предпазливост. Могат да бъдат приведени и други аргументи. Когато започвахме гражданската инициатива, не смятахме, че нещата стоят толкова зле. Но а, сега призоваваме европейските институции а, да разследват защо европейското законодателство не се прилага. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Аюсо. А, моля, привържите се към две минути а, за въпросите си. Много ви благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви за това, че организирахте днешното заседание. Нека да караме подред сега. Казахте ни, че е имало събиране на подписи в центровете на градовете. Ако отида в един град и кажа, че аспирин убива хора, е, много ясно, че хората ще ме подкрепят. Събрахте ли е, подписи сред е, селското население? Не знаете ли, че глифозата подпомага е, да има по-малко ерозия на почвите и убива наистина плевелите, а ние имаме нужда от това. Говорите ни за срещата на ИАРК прословутата агенция за научни разработки в сферата на рака. Нека да ви кажа, че има много други доклади, оценки от името на организации в САЩ, от Германия. Има научна информация и от селското стопанство, Министерството по селско стопанство на САЩ. От всички тези страни идва информация, че глифозата не е канцерогенен. Има информация за известен риск, но сред животните, не сред хората. Мисля, че трябва да бъдем абсолютно прозрачни. Всъщност, единственият доклад, който не е прозрачен, е този на ИАРК, който вие цитирате. Има двама хора от ИАРК, Джамерсън и Блев, които казват, че в първия проект на текст, който са имали, са разполагали с научни данни, които доказват, че глифозата не е канцерогенен. Само, че тези данни са премахнати от а, крайния доклад. Как ще обясните всичко това? Много хора зависят от глифозата. Искам да ви кажа, че ако глифозата не беше въведен от Монсанто преди 40 години, ние днес нямаше да сме тук. Между другото, искам да ви кажа, че аз не познавам никого от Монсанто. Госпожа Дали, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Европейския парламент за това, че ни дава тази възможност. Благодаря и на представителите на Европейската гражданска инициатива. Интересно е че в парламента имаме различни гледни точки. Аз представлявам социалистите и демократите в Европейския парламент. Членка съм на Комисията по околна среда. Вие споменахте, че знаете за нашата резолюция, приета миналия месец. В тази резолюция ние не приехме предложението на комисията да увеличи разрешителното за глифозата за следващите 10 години. Поискахме той да бъде изваден от употреба до 2022 година. Освен това, искаме да има незабавна забрана за непрофесионални потребители в паркове и така нататък. Всъщност, вие искате такава незабавна забрана. Ние призовахме за 5 годишен гратисен период, за да може индустрията и хората да се приспособят. Вие споменавате за липсата на прозрачност, говорите за липса на независимост във вашите проучвания, липса на обективна научна оценка. Вие говорите и за това, че оценката на риска не е обективна, тъй като тя се основава на информация, дадена от представители на индустрията и така нататък и така нататък. Всички ние можем да говорим много емоционално. Факта е обаче, че проблемите с глифозата тревожат гражданите, тревожат и някои депутати в Европейския парламент. Вие искате да има забрана за глифозата. В същото време обаче признавате, че индустрията бързо въвежда други токсични вещества или химикали, когато един се извади от пазара. Затова въпросът ми е какво искате да постигнете в крайна сметка. Когато се забрани глифозата и ако, подчертавам, ако няма необходимата научна оценка за една такава забрана, в крайна сметка ще се появят други пестициди. Какво ще кажете ви в тази връзка? И на второ място, как предлагате да се регулира производството и употребата извън Европейския съюз, като се има предвид, че има държави членки, които ще могат да внасят подобни продукти. Госпожа Гърлинг за две минути. Благодаря. Добър ден на всички членове на комисията. Искам да задам няколко въпроса към онези, които са вносители на инициативата. Осъзнавате ли, че и ЯРК, и проучването, което цитирате, всъщност то не отговаря на научните доказателства, които имаме. ЕФСА, ЕКА и съвместната група за оценка на пестицидите, както и самата СЗО, всички тези организации не са съгласни с ИЯРК. Не са съгласни по отношение на твърдението, че глифозата е канцерогенен. Те не са съгласни. Защо настоявате с, с това изявление, че глифозата е канцерогенен и толкова? На второ място споменахте притесненията на гражданите и казахте, че ако всеки се изследва, ще се намери глифозат в урината. Всъщност това изявление е неподплатено с доказателства. Всъщност начина по който правим тестове днес е толкова точен, че ще намерим всякакви химикали и какви ли не неща в нашата урина. Не може да се прави такова изявление без да се дадат конкретни цифри. Това е нещо изключително безотговорно. На трето място, като си имат предвид колко усилия сте положили за тази инициатива, знам, че тя е подета от wemove.org. Е, на тази веб страница с е, събрани много подписи. Всъщност самата инициатива има над 1 милион члена. Не искам да унизявам или да се присмивам на тези е, милиони 300 хиляди, които са притеснени, но като си има предвид, че вашите членове са 1 милион, смятате ли, че тази цифра е представителна? Смятате ли, че 1,3 милиона са представителна извадка? Това е по-малко от 0, няколко процента от цялото ни население. Защо смятате тогава, че това е една разумна стъпка да се забрани глифозата? И защо смятате, че тя е отговорна, освен това? Благодаря, господин Хуитема. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя вносителите на тази инициатива. Добре е да разбираме често какво вълнува нашите избиратели. Естествено, всички искат е, да се намали броя на химикалите, количеството химикали в сълското стопанство, синтетични химикали, органични химикали. Всички искаме да има устойчиво използване на химикали. Трябва да ги използваме е, в ограничени количества като последна мярка. И така стигам до въпроса. Въпросът за 1 милион долара тук е следния. Дали ако се забрани това вещество, това ще е пътя към трансформирането на нашето селско стопанство и това ли ще доведе до намаляването на химикалите. Мисля, че това е едно замазване на очите. Не можем да кажем, ще забраним глифозата и проблема ще се реши. Мисля, че трябва да говорим за това как да трансформираме селското си стопанство по такъв начин, че да бъдем по-малко зависими. Трябва да имаме по-добри, по-низкорискови альтернативи. Ето защо в целият този дебат мисля, че не трябва да се смесват две неща. На, на първо място, дали глифозата е канцерогенен или не. Аз мисля, че ние като политици не сме точните хора да казваме дали глифозата е канцерогенен. Ние не сме експерти, имаме европейска система, която би трябвало да оценява Химикалите, които използваме, имаме ясни критерии. Ако нещо е канцерогенно, то трябва да бъде забранено. Ако не е канцерогенно, то тогава няма основания нещо подобно да се прави или пък някакво вещество да не се пуска на пазар. И втория въпрос е свързан с устойчивото използване на химикали. Аз мисля, че би трябвало да говорим повече по този въпрос, вместо чисто и просто да забраняваме един химикал – ЕФСА и ЕКА казват, че глифозата не е канцерогенен. Затова бих искал да ви попитам следното. Дали говорим по точната тема? Дали това е, е темата, която трябва да се обсъжда? Благодаря, господин Дорфман. Благодаря. Първо искам да поздравя инициаторите те бяха в състояние да задвижат Европейска гражданска инициатива. Самият аз събирам подписи в рамките на друга инициатива, знам колко е трудно. И не искам да обсъждам въпроса дали милион подписа са достатъчно или не. В крайна сметка това е наше собствено решение, което сме взели. И смятам, че трябва да оценим подобна гражданска инициатива в настоящия и вид. По отношение на допустимостта на химикали, смятам, че те трябва да бъдат одобрени възоснова на научни изследвания, не на граждански кампании. Смятам, че би било повърхностно да вземаме решение а, възоснова на данни, използвани и предложени от а, ЕФСА. Виждаме, че има много химически концерни нови разработки, които не стигат до пазара, именно защото процедурите за допустимост са много сложни. Не протестирам а, срещу твърдението, че не всички изследвания са максимално обективни, но не бива да бъдем повърхностни. В Германия, например, имаше кампания, в която се показваха ужасни снимки на преждевременно родени деца. Твърдеше се, че това е причина на глифозата. По-късно стана ясно, че всъщност е заради вируса Цика. А, така че кампаниите също не винаги са достатъчно достоверни източни, и, и а, източници, на които може да се вярва. А, твърдим, че глифозатът може да попадне и в растенията и да ги умъртви, а, но от друга страна е ясно, че глифозата трябва първо да бъде използван в земеделието, за да попадне някъде. Така че, когато а, говорим за дългосрочна перспектива, смятам, че трябва да си поставим целта в, последните, в следващите 10 години да, се, да не се използва вече глифозат. Господин Немчев. Благодаря, госпожо председател. Нека първо да поздравя гражданите, които показват жизнеспособността на европейската демокрация. Да, действително има някои е, и не малко спорове по въпроса за глифозата и тази гражданска инициатива не случайно ни припомня. 1 милион и 300 хиляди граждани. Е, това съвсем не са малко хора. И мисля, че е, сме длъжни да чуем позициите на гражданите, които са се изразили по темата. И след като бяхме информирани за нарушения, след като излязоха така наречените документи Монсанто във връзка с съдебните спорове в Съединените щати, след като е, има съмнение за е, оценките за това дали веществото е, е канцерогенно. Нека да ви припомня как се действа в селските райони. На много места, където се пръска, всъщност живеещите там хора е, страдат от множество болести. Т.е. тук не става дума само за гражданите, става, е, живещи в градовете, става дума и за хората в селските райони, и за самите селски стопани. И трябва да видим как можем да действаме, за да защитим гражданите. И вземайки предвид е, темата, спорния въпрос глифозат трябва да бъде превърнат във възможност. Именно възможност да се е, приемат начини е, за справяне с един пазар, който е, е свръхглобализиран и да се насочат повече усилия за намиране на възможни решения в областта на селското стопанство. И е, смятам, че е много важно в следващите години да помогне на селското стопанство да намери такива решения, да има специална подкрепа от страна на Европейската комисия. И е, освен това искаме разследване, за да се на... разбере истината. Благодаря, госпожа Конечна. Доволте ми предвшим подяковат. Подяковат за то Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми господин комисар. Бих искала да благодаря за тази инициатива, тъй като тя е само една част от мозайката на проблема. Ние в Европейския парламент много коментирахме, много възразявахме. Основния проблем е, че не ни чуват. Девет държави членки искат да се спре използването на глифозат. Комисията обаче не ги чу. Искам да подчертая, че не става дума само за инициатива на гражданите. И има редица държави членки, които искат глифозата да спре да се използва. Така че по-добре да чуем гражданите, тъй като наше задължение е да ги защитим. Това е наша задача. Аз не съм съгласна, когато се казва, че глифозата не е част от храната, която консумираме. Уважаеми господин изказваш се на немски език. Дори в немската бира има глифозат. Бирата, която толкова обичате. Само, самото подозрение, е, че, че глифозата е опасен е достатъчно вредно. Защо да не действаме? Защо има такива призове, призиви? Искам да чуя аргументи в тази насока. Искам да чуя имаме ли достатъчно економически методи е, да заменим е, глифозата. И можем ли да попречим на международните компании да използват още по-опасни вещества от глифозата? Има нови методи, които се използват в много държави членки. Можем да не използваме глифозата. Можем да не използваме пестициди като цяло. Въпросът е да мотивираме гражданите да го правят и държавите членки. Освен това, благодаря ви за тази инициатива. Тя е само една от тези, които ще ни отворят очите. Господин Афронте. Грация, президент. Абямо милионе Благодаря, госпожо председател. Имаме 1,3 милиона подписа има и едно проучване на общественото мнение, което показва, че 80% от европейците са срещу глифозата. Колкото по-рано го забраним, толкова по-добре. Трябва да правим реализъм обаче. След 25 дни разрешителното ще изтече. Парламента призовава да има 5 годишен гратисен период преди глифозата да бъде изваден от употреба. Държавите членки не са приели категорична позиция, нямат категорично решение. В Италия много често се казва, че трябва да сме предпазливи, да внимаваме какво си пожелаваме, за да не стане действителност. Вероятно ще дойде време, когато глифозата няма да се използва в Европа. Някои е, хора обаче се опитват да пречат на изваждането от употреба на, на глифозата. Инициативата на парламента от е, миналия месец беше критикувана. Сега призоваваме за конкретни срокове и когато изтекат тези срокове, би трябвало да няма допълнително увеличаване на продължителността на разрешителното. Мисля, че когато а, стигнем до процедура на годишно подновяване на, на разрешението, а, вече сме постигнали някакъв а, успех. Въобще крайният срок за използване на глифозата крайният срок е успех сам по себе си, а големите компании се опитват да изглеждат като мъченици. Чуде се дали можем просто да пренебрегнем тези над милион граждани, които са се подписали. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, членове на Комитета на гражданската инициатива. Първо, нека да благодаря на всички, които се включиха в тази инициатива, на всички подписали. Имам два въпроса. Първо, беше споменато, че Европейският парламент е приел резолюция по темата. Мириам Дали повтори какво искаме в тази резолюция. И моят въпрос към вносителите на гражданската инициатива е приемливо ли е за вас предложението, което ние сме включили в своята резолюция? На второ място, говорите за е, канцерогенността на веществото. Е, има някой, твърдите, че има някои съмнения. Аз лично нямам съмнения, но въпросът е, вземате ли предвид други употреби на глифозата. Глифозата е патентован и като антибиотик, а пък това не е използвано а, в процеса на авторизирането. Също така е хибитор на цитохромоксидаза CAP 350 а, вземате ли предвид и тези характеристики на глифозата, когато, включвате, а, когато обосновавате инициативата? Благодаря. Благодаря, господин Педичини. Благодаря, госпожо председател. Днес е много важен ден, тъй като представителите на гражданите тук се срещат да работят в Европейския парламент, а именно гражданите са внесли тази инициатива. така че ги поздравявам за положеното усилие. Има две различни мнения. Едното е мнението на Международната агенция за изследвания в областта на рака, които стигат до извода, че има възможна канцерогенност. И е, заключенията от друга страна на ЕФСА и ЕКА, че няма такава. В контекста на тази неяснота, за нас е много важно да се вземе решение, което да е възможно най-добрия компромис. Въпросът обаче, кой е най-добрият компромис, при положение, че това е едно вещество, което е въз... вероятно канцерогенно. 7 години е по-добре от 10 години, обаче 6 години е по-добре от 7 години. Въпросът е, че това е вещество, което е доста спорно и трябва възможно най-бързо да бъде изведено от употреба. Подадохме изменение в тази посока, но то беше отхвърлено от по-голямата част от депутатите в Европейския парламент. Не става дума за забрана, а става дума за подновяване на 5 години. За следващите 5 години. Тоест, тук се играят едни малко неясни игрички. Госпожа Хазенка. Благодаря много. Искам да благодаря на представителите на гражданската инициатива за забрана на глифозата, за положените усилия за забрана на глифозата в Европа. Милион и 300 хиляди граждани от всички държави и членки са подписали тази инициатива. Очевидно е, че има огромна обществена подкрепа за забрана на, та, е, на това вещество и тези подписи не са само от градовете, те са също и от селските райони. Има съгласие и затова трябва е, да, да е, не се удължи и срока за разрешителното на глифосата, докато не, бъде разгледан, не бъдат разгледани исканията на гражданската инициатива. Също времено Е, не мога да разбера защо. При положение, че бяха поздравени е, гражданите за тяхната инициатива, след това комисията не изслушва тяхното изложение. Ако Европейската комисия наистина иска да защити биологичното многообразие, тогава защо не го направи? Или нейната задача е да защитава само интересите на промишлеността. Все повече граждани във всички държави и членки искат или забрана, или много бързо извеждане от употреба на глифозат. И броя на тези хора ще расте. Но глифозата продължава да присъства в нашата околна среда, в храната, която консумираме и в нашите организми. Глифозатът не само, че е възможно канцерогенен, а има, играе роля в влушаването на проблемите, свързани с резистентността на микроорганизмите спрямо антибиотици. Затова настояваме за пълна забрана глифозата с днешна дата. I hope when the citizens were asked these questions that uh, they were... Надявам се, че когато гражданите задават тези въпроси, им е било припомнено, че да, може би глифозатът е вероятно канцерогенен е, съгласно СЗО, обаче е, се... Е, казва, че а, а, да си постригваш косата може да е е, предизвика рак, да седиш пред огъня може да предизвика рак, да работиш нощни смени може да предизвика рак. И когато се пие кафе, имайте предвид, че пиете кафе, а не глифозат. когато се споменава принципа на предпазливост, трябва да се има предвид, че ако се беше прилагал той, когато беше открито електричеството, никой нямаше да има електричество все още. Много години гражданите са били изложени на глифозат. Има обаче друга категория хора – селските стопани, които използват концентрирания продукт. Селските стопани ем, и градинарите хиляда пъти повече са изложените на тези вещества, обаче не се разболяват не се разболяват повече от другите. А, ако не се използват тези вещества, а, селските стопани трябва да а, полагат много повече други усилия, да кажем, много повече да се прекопава срещу плевели, което ще доведе до повече емисии на въглероден двуокис, ще се наруши структурата на почвата, ще се увеличи опасността от ерозия на почвите. Да не говорим, че е, ако видите някой да оре, ще а, е, видите, че след него летят ета птици. Защо летят ета птици? Ами защото трактора вади черви от земята. И веднага ще се появи друга група хора, която ще се опита да защити червеите. Всъщност цялата тази работа е, че има едни хора, които не понасят една голяма многонационална фирма Монсанто. Благодаря много. Госпожа Алкин, благодаря. Аз а, представлявам комисията по петициите. Благодаря на гражданите за инициативата. Искам да ви обърна внимание, че има 9 петиции в комисията по петиции, свързани с глифозата. И а, има и различна гледна точка, която е свързана с работата на комисията по петиции. Става дума за това, че няма прозрачност и става дума за това, че има конфликт на интереси. Затова господин Бърнс доста се изненадах, когато се направихте сравнение между големия бизнес и неправителствените организации. Ако сте видели а, изтеклите документи за Монсанто, които се разкриха във връзка с съдебното дело срещу Монсанто тази година, ще видите колко много пари са отишли това е подкоп. Това са подкопи. Не се наколебая да изрека думата корупция. И сега се а, поради решенията от тази съответна година на съответната комисия на СЗО се поставя под въпрос а, по, професионалността на тази комисия. И освен това, какво е, е прозрачност? Да трябва да седим а, при закрити врата и да четем 600 страници, които нямаме право да изчетем. Това прозрачност ли е? е? При положение, че толкова много пари са се изляли, всъщност за производителите е много по- прагматично, а не за селските стопани, да се продава този продукт. За това Твърдо настоявам да се използва принципа на предпазливост, който е част от договорите, но също така да, бъдем много по-настойчиви гражданите и парламента да могат да се радват на напълно прозрачен процес за да може независими учени да допринесат за този процес, независими финансово учени да могат да допринесат за този процес, за да може повече да се доверяваме на европейските институции, отколкото изглежда можем да им се доверяваме сега. Благодаря. Давам думата на госпожа Ахтерберг за 15 минути, за да отговори на въпросите, повдигнати от депутатите. Uh, thank you very much. Много благодаря за окоръжаващите забележки от някои от членовете на парламента, но и за критичните думи. Зададохте ми множество въпроси, за които имам на разположение 15 минути, както разбирам. Нека да започна с последния, предпоследния оратор господин Агню. Той ни напомни за други определения на Международната агенция за изследване на рака, за кафето, нощните смени и така нататък. Мисля, че тук трябва да правим разлика Други а, депутати споменаха различните начини, а, по които сме изложени на глифозата. Не го пием, но той се съдържа в водата в 45% от почвите в Европейския съюз. Трудно можем да го избегнем. Глифозат а, е бил установяван а, на много места. Дори да не го пием, пак ще сме изложени на неговото влияние. Казахте, че няма данни за а, рак а, при фермерите. Извинете, ще ви поправя. Ще кажа също така и защо се доверяваме на IARC. А, имаше изследвания на отделни случаи и една част от изследваните бяха фермери – тези контролни изследвания бяха отхвърлени от големи корпорации, включително и от Монсанто, като ненадежни. Така че данни има и те говорят за повишен риск. Това са данните на IARC, Агенцията за изследване на рак. Друг въпрос, който ми зададохте Започвам от първия оратор, така може би ще бъде по-лесно. Госпожа Юсо, казахте, че едва ли фермерите биха подкрепили забрана на глифозатите, защото той носи много ползи. Ще кажа, че а, в Европейския съюз има много фермерски организации. Някои от тях не искат да се откажат от глифозата заради ограничените данни за канцерогенност на глифозата и на други продукти. Има обаче и издружение на фермери, които виждат нещата по друг начин и са разбрали, че тази субстанция трябва да отстъпи и те са на предните позиции на тези движения. За тях забраната не само е основана, не само е обоснована, а те имат и конкретни предложения по какъв начин фермерите да заменят глифозата с безопасни субстанции. Една подобна организация една френска и, и една а, от Германия а, бяха против. Не съм чувала за такива в а, Испания. Не само ЕФСА и ЕКА твърдят, че няма достатъчно данни за канцерогенност на глифозатите. Това твърдят и други организации по света. Ще се аргументирам защо се доверяваме на АЯРК. Тя е много уважавана научна организация. Тя спазва най-високи научни стандарти, работи само с изключително избрани експерти. Аз познавам всички тях по име и там няма конфликти на интереси. АЯК работи само с публикувани официално данни. Тя се смята за много добра, надежна и независима организация. Имаше документ подписан от 100 експерти, които поддържаха данните на АЯРК и твърдяха, че данните на ЕФСА са ненадежни данните, изнесени от АРК, отново и отново се подлагат на съмнение от а, а, химическата промишленост. Това не се случва за пръв път. А, имаше подобна кампания от тютюнопроизводителите от 2004 година за опасностите от излагането на тютюнев дим. Аз мисля, че европейските агенции трябва да се получат от IARC, да възприемат високите научни стандарти, да работят само с публикувани изследвания. Мисля, че това вече се прави в рамките на механизма за оценка на Европейския съюз. Разбира се, индустрията винаги се намесва, но а, за да има доверие и висока репутация а, от страна на гражданите и научните организации, трябва да са изпълнени тези високи стандарти. Двама от ораторите казаха, че е нападка към Монсанто, нашата гражданска инициатива, или пък а, за а, разработката и патента на глифозата. Ще ви припомня, че лицензът е получен от 20 други производители, освен Монсанто. Просто Монсанто е водещата организация в рамките на работната група за глифозата, която а, настоява за удължаване на лиценза в документите на Монсанто става ясно как се задушава публичната дискусия и всъщност в нашия случай ние не сме против Монсанто, а против субстанцията глифозат. Какво искаме да постигнем, попита госпожа Дали. Забрана на глифозата би довела до неговата замяна с други токсични субстанции? И какво бихме постигнали, ако продължаваме да внасяме продукти, които съдържат глифозат като остатъчно вещество? Разбира се, не искаме глифозата да бъде просто заменен с а, друг а, химически хербицид. Също така не мислим, че това просто ще се случи по този начин. А, ние сме оптимистични по две причини първо вредата, нанесена от глифозата, няма да продължи след неговата забрана. Това просто е тотален хербицид и в Европейския съюз няма друг хербицид с това въздействие, който да се прилага в селското стопанство. Знаем, че публичните власти също а, няма да са за. Например, глифос... глифофосфат е една глифосинат е забранен за употреба в Европейския съюз вече заради вредите от него. Няма подобен а, химикал а, който да го замести, това ще означава, че фермерите ще използват просто по-малко хербициди. От това ще загуби химическата промишленост и а, за това е нейната загриженост. Ще се променят също така и практиките в селското стопанство. Това ще означава, че химическите концерти няма да печелят а, толкова. Също така сме чували всички а, аргументи, че няма да има промяна, ако просто се заменят. Това чухме също така и а, по отношение на никотиноидите, които вредят на пчелите. А, има данни от Обединеното кралство, а, в, в а, които се казва, че а, никотиноидите а, след а, забраната за употреба а, за а, културите от а, рапица а, не с, е ограничено вредното им въздействие върху а, върху пчелите. А, същото за, въжи и за а, пирентоидите. Смятаме, че а, селските стопани няма да използват а, други хербитиди. Знаем, че има и други вредни субстанции. И за това имаме една трета цел, а именно не само използването на по-малко хербициди, а и а, за ограничаване на използването на пестициди като цяло. I think the fact coming... uh, по изказването на Джули Гърлинг. Факт фактът, е, че глифозатът е, е намерен, се намира в е, урината е обезпокояващ. И ако Айарк е права, че а, глифозатите са генотоксични, което показват и научни изследвания. Трябва да има граница над която а, нивата на глифозат вече са обезпокояващи, а, но ние не знаем а, доколко и какво е нивото на глифозата в а, а, нашите тела. Мисля, че а, Мика в началото на, на представенето а, представи резултатите на едно изследване, за това, че 70% от а, гражданите изследвани в а, Европейския съюз а, а, показват а, наличие на глифозат. Ще се спра на въпроса на господин Хайтиман дали проблемът ни ще се реши с забраната на глифозат. Разбира се, че не. Това може да е само първата стъпка. Първата стъпка е да намерим законодателен отговор на опасностите, които виждаме. Резултатите ние вярваме, че забраната на глифозат и други химикали трябва да върви ръка за ръка и с промени в селското стопанство и практиките. Има много биофермери, които работят без глифозати и смятаме, че тези добри практики трябва да се превърнат в обичайните практики в селското стопанство. Разбира се, че те са по-трудоемки, изискват повече знания и познания много от селските стопани твърдят, че наличието на хербициди забавя иновациите и разработването на нови технологии. винаги нуждата ще е водеща. Ако има достъпни и ефтини хербициди, е, фермерите винаги ще ги използват. А в момента, когато те се забранят, могат да се използват, могат да се очакват повече работни места, повече иновации в селското стопанство. А, и а, смятам, че а, вие, а, както комисията, така и Европейския парламент, ще предпочете да застане на а, страната на селските стопани по този въпрос. Обвинихте, че кампанията е повърхностна и използваме непотвърдени данни, а, както каза господин Дорфман. Мисля, че бяхме доста внимателни, позовавахме се на, само на научни данни, на ИАРК, на данните за генотоксичността. не, не сме правили други изказвания за вредите от глифозата, които да не са подкрепени с надежни данни. И въпреки това, господин Дорфман, смятаме, че нашият подход е подходящата първа стъпка към забраната на глифозата – Госпожа Хазекамп спомена последните научни изследвания и нови данни, които показват, че факта, че е, сме изложени на глифозати, може да намали въздействието на антибиотици. Това е друго изследване, Смятам, че подобен е ефекта не само на глифозата и на други хербициди. В това изследване се казва, че лабораторните органи трябва да погледнат по-широко на въпроса кое е безопасно за употреба в Европейския съюз. Трябва да преразгледаме тези възгледи и мисля, че връзката между микробиотичната резистентност и използването на хербициди е въпрос, който трябва да се разглежда в рамките на оценката на риска при използването на пестициди. Имаше и други забележки от ваша страна, които бяха доста конструктивни. Много се радваме на подкрепата от Европейския парламент. Господин Поц каза, че парламентът е призовал за постепенна забрана на глифозата, отчасти сега е напълно след 5 години. Мисля, че Нашата позиция, която представяме сега на нашата инициатива е, че глифозатът трябва да се забрани веднага. но разбираме, че трябва да има политически компромиси, които да доведат до крайно решение за целия Европейски съюз. Благодаря ви. Сега ще дам думата на Сабина Юлихер, която е директор в областта на безопасността на храните и фуражите, както и в областта на иновациите в ГД Санте. Пет минути, тъй като малко закъсняваме. Благодаря, госпожо председател. В началото комисията би искала да подчертае, че оценката на риска и одобрението на глифозата са минали през процедурите и критериите, които са част от европейското законодателство, такова каквото той е прието от Европейския парламент и съвета. В това законодателство се споменава необходимостта от защита на човешките същества, на животните и на околната среда. Искам да подчертая, че разпоредбите на това законодателство винаги се основават на принципа на предпазливост. Този принцип е неразделна част от самото законодателство. Това означава, че след е, подаването на молба за подновяването на разрешителното за активно вещество като глифозата, то комисията трябва да действа и да приеме регулации, чрез които или одобрява пускането на пазара на съответното вещество или пък не одобрява, не одобрява активното вещество, извинете. Ако крит критериите за одобрение са на лице, то комисията би трябвало да даде зелена светлина за съответното вещество. По отношение на регулаторния процес за глифозата, комисията не е намерила никакви основания да смята, че законодателството не е спазено. Естествено, винаги може да се зададе въпроса защо Европейския съюз не забранява или не предлага забрана на глифозата. Искам да подчертая, че няма научни или юридически причини и основания за забраната на глифозата в контекста на законодателството за пестициди, което току-що ви представих. Европейската гражданска инициатива, за която говорим днес, казва, че има сериозни заплахи за здравето на хората. Това го казват и представителите на тази инициатива днес. Е, глифозата обаче е бил обект на много оценки от ЕФСА, от ЕК, от държавите членки. Заключението във всички случаи е едно и също. Не може да се говори за това, че глифозата е канцероген. Освен това, риската на оценка на Европейския съюз заключи, че глифозата тогава, когато той се използва според добрите земеделски практики, не представлява неприемлив риск за хората, животните или околната среда. Националните органи в други юрисдикции като Канада, Япония, Австралия, Нова Зеландия, както и съвместната среща на ФАО и СЗО относно пестицидите, всички те стигат до същото заключение. Съответно, ИАРК е единствената агенция, която има различно мнение относно канцерогенния характер на глифозата. С оглед на цялата поредица от проверки, които са извършени относно канцерогенния характер, евентуалния канцерогенен характер на глифозата, можем да кажем, че по-настоящем няма основания да се поставя под въпрос научната оценка за глифозата, както и тестовете проведени в тази връзка в Европейския съюз. Ето защо до края на октомври тази година комисията внесе предложение пред държавите членки за подобряване, за одобряване по-скоро на разрешителното за това активно вещество в рамките на едните 5 години. Искам да се позова и на един призив на парламента за постепенното изваждане от употреба на глифозата. Нека да подчертая, че настоящото законодателство по силата на условията, които вече очертах, не позволява окончателна дата за изваждане от употреба. Подновяването на разрешителното за активното вещество глифозат обаче е свързано с нещо друго. То означава, че в рамките на една година държавите членки трябва да направят повторна оценка на всички продукти, които се намират на техните пазари и съответно, държавите членки трябва да вземат предвид всички допълнителни условия, които са част от законодателното предложение. Е, например, да отделят специално внимание на защитата на подпочваните води, да отделят специално внимание на използването на веществото в публични пространства. Подобни оценки трябва да бъдат осъществени с цел да се задоволят всички изисквания, свързани с процедурата по подновяване на разрешителното. Тъй като времето ми изтече, ще реагирам само възоснова на коментара на един депутат. Не знам дали разбрах правилно. Ако правилно съм разбрала, става дума за това, че европейската оценка е такава, защото са ни давани подкупи. Ако това имате предвид, искам твърдо да отхвърля подобни обвинения или твърдения, насочени срещу Европейската комисия, срещу мен и моите колеги. Благодаря. Госпожо Ахтерберг, искате ли да реагирате съвсем накратко спрямо казаното от комисията? Само едно изречение, една минута, не повече. Sentence, yes, I... Само едно изречение наистина. Е, не е честно. Решението за глифозата и за продуктите, които го съдържат, е, не е честно това решение да се дава в ръцете само на държавите членки. Защо? Защото ЕФСА казва, че е, има неща, които може да са много по-опасни от самия глифозат. ЕФСА казва, че има нужда от допълнителна оценка. Въпросът е как държавите членки трябва да го направят, тъй като те не разполагат с данни. Те нямат изисквания за данни за индивидуални продукти и не могат да докажат дали конкретни продукти могат да бъдат канцерогенни. Не могат да направят оценка на дългосрочните е, рискове за здравето. Монсанто също не може да го направи. Това просто е една компания. Тя просто реши да отхвърли с лека ръка притесненията на своите клиенти. Европейския съюз обаче не може да действа така. И аз мисля, че това е още една причина, поради която трябва да пледираме за забрана на глифозата на европейско ниво. Благодаря, казва председателката. Така приключваме с дебата с първата експертна дискусия. Сега преминаваме към втората експертна дискусия, посветена на втората а, цел Тя е свързана с употребата на пестициди като цяло. Сега ще говори един друг представител на Европейската инициатива. Това е господин Хелмут Бурчер. Давам ви думата за 5 минути. Добър ден. Искам да потребя всички присъстващи тук. Много се радвам, че съм тук. Казвам се Хелмут Бурчер и съм биохимик и работя за организацията Friends of the Earth от Австрия. Аз съм и автор на книга, посветена на начина и процедурата за допускане на глифозата в Европа. Европа, Европейската комисия през 2009 година приеха нов, нов регламент за пестицидите. Това беше кръгълен камък по пътя към по-здрава околна среда. От една страна, подходът беше правилен. Там се казваше, че вещества, които са канцерогенни, отразяват се на репродукцията, не биват допуснати. От друга страна бяха отчетени всички публикувани научни открития публикувани независими научни изследвания, такива, които не са възложени от производителите, трябва да бъдат а, взети предвид в процеса на допускане. И от 2011 година трябваше за глифозата, още по време на първия доклад 2013 година, да бъде класифициран като по всяка вероятност канцерогенен и да не бъде допуснат. А, ако не беше се случило това, нямаше да съм сега тук глифозатът беше пуснат на пазара и а, това е пример за провал на европейската система за проверка преди допускане на пазар. Действително, разпоредбите на директивата не бяха отчетени, не бяха отчетени и научните изследвания, те просто не бяха, бяха игнорирани ще говоря за въздействието на глифозата върху ДНК. В научната литература 3 от 4 изследвания говорят за щетите от глифозата и за това не е не е очудващо, че СЗО твърди, че глифозата е генотоксичен. В първоначалната оценка на европейско ниво беше поверена на производителите и производителите казаха, че всички е, тези изследвания са ненадежни, на тях не може да се вярва и те не са надлежно проведени. Какво се случи по-късно? Германският институт за оценка на риска се отказа да провери тези твърдения както изисква законодателството. Вместо това института просто копира всичките изследвания и изводи на производителите, които се съдържаха в тяхното искане за допускане на пазара. И това беше всичко. Има, съществува доклад в обем 46 страници, който показва, че оценката на този институт съдържа само копираните пасажи от искането на производителите. Това означава, че цялата тази европейска система за проверка а, не е проработила. И съществуват а, конфликти на интереси от страна на производителите относно оценката на техните продукти като вредни или по-малко вредни. Освен това, една част от тези изследвания не са достъпни за обществеността и се разглеждат при закрити врата и се смятат за поверителни. За тези проблеми има решения. Те не са нови. И в тази връзка искаме а, три промени. А, да се разрешат конфликтите на интереси при а, възлагането на изследвания. А, изследванията трябва да бъдат възлагани от независими органи, а не от производителите. А, това означава, че научните изследвания, а не цената на изследването ще се определят за резултатите. Освен това, трябва да има резюме на резултатите от тези изследвания, които да бъдат публично достъпни. Така че тези а, резултати да могат да бъдат е, обсъждани от е, научната общественост. И третото ни искане е да има независимо а, определене, а не от страна на производителите, на органа или държавата, където ще се прави оценка на риска. Смятам, че това е единственият начин да си върнем доверието на европейските граждани а, в връзка с процесите на одобрение. Благодаря, казват председателят. Сега дам думата на изказвания и първият оратор е господин Гизеке за две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за представенето. А, малко се стреснах, прочетох едно а, в един немски вестник, че Кристофър а, Потие, а, който е автор на изследването, е получил 160 хиляди долара от организации, които са завели дело срещу Монсанто. и тук се питаме дали тези учени може да се приемат несериозно. Ако получават пари от организации, които а, завеждат а, дело срещу производителите, можем да бъдем скептични. А, вторият ми въпрос е насочен към процеса, глифозата и а, веществата, нарушаващи ендокрината система. А, а, тук трябва а, да сме а, строго научни и да отчетем, че дозата прави отровата и да се замислим дали в рамките на процеса на допускане, на издаване на разрешително, трябва да има изисквания към дозите, към количествата, за да можем да достигнем до някаква обективна оценка в рамките на нашата работа. Благодаря, госпожа Каденбах. Благодаря, господин Бурчер, за това кратко представяне. Поздравление за целия екип за тази инициатива. Мисля, че е впечатляващо как за толкова кратко време сте успели да съберете тези 1,3 милиона подписа. И не става дума само за разговори с хората в градовете. За тази инициатива се крият много повече неща. Два въпроса. Първо, съобразяването с процедурите. Член 8 5 от регламент 1107 различната научна литература, която трябва да бъде обект на ползоваване. Съгласен ли сте, че трябва да има ползоваване само на научна оценка, която да е от експерти? И на второ място, смятате ли, че индустрията трябва да предостави релевантните данни на ЕФСА и ако има пропуски по отношение на данните, активното вещество не трябва да бъде одобрявано. Две неща преди да ми изтече времето. Много се радвам, че съм евродепутат. Обедена съм, че ние сме най-прозрачният парламент в света. Ние не сме хомогенни, нямаме едно и също виждане, както се убеждавате сам. Виждате съответно, че позициите са много различни. За това ви моля, обърнете внимание кой за какво гласува в този парламент. Особено с оглед на бъдещите избори през 2019 година. Вижте хората какво правят в Европейския парламент, кой за какво гласува, тъй като ние сме тук за да представляваме вашите интереси. не Европейския парламент представлява европейските е, гласоподаватели, а отделния евродепутат. За това моля да гласувате за онези, които наистина представляват вашите интереси. Аз е, се надявам наистина, че гражданите гледат е, кой за какво гласува. Госпожа Гростет. Благодаря, госпожа председател. Имам критични резерви, що се отнася до системата за авторизация. До... Бях изразени такива критични резерви и включително по отношение системата за авторизация и конфликтите на интереси. Но ние имаме опит с работа с експерти, винаги има спорове между експертите, затова трябва да разчитаме на агенциите. Много често се отправят критики към агенцията. Агенциите. И към ЕСА, и към ЕКА, но трябва да се предоставят повече средства на тези агенции. Съгласна съм, за да могат те да бъдат напълно независими. Но все пак, когато се говори и за конфликт на интереси, когато се изключват от процеса експерти поради възможност за конфликт на интереси, това означава, че е, реално не се е, ползваме от техните експертни познания. В крайна сметка, ако някой работи в дадена промишленост, той познава много добре съответните химикали трябва да се поиска евентуална промяна на правото, регламентиращо работата на агенциите, за да може те да работят във възможно най-голяма независимост, но искам да изрази известни предупреждения срещу позициите, които твърдо отричат всички мнения, изразени в контекст на конфликт на интереси. Госпожа Бермех. А... Благодаря. Уважаема госпожо председател, добър ден на всички. Благодаря на онези, които организираха тази инициатива. Комисията и ЕПС използват за основа информация, която понякога не е публикувана. ЕПС каза, че е проучила информация от името на индустрията. Има проучвания обаче, които никога не са публикувани. И се казва, няма достатъчно доказателства, че това вещество е канцерогенно. Повечето от тази информация, повечето от тези доклади обаче не са достъпни. До ден днешен много, много от тези проучвания не са достъпни за широката общественост. Много неща, много факти въобще не са разгледани от ЕФСА. Имам няколко въпроса, най-вече към комисията. На първо място, колко дълго ще продължи тази липса на прозрачност? Защо не ни давате достъп до докладите? Номер две, бих е, искала е, да се погледне и формулировката, предоставена от Европейския съд. С други думи, данните не могат да остават поверителни, просто защото за тях има някакви търговски интереси. Здравето на потребителите е на първо място. То има приоритет пред интересите на бизнеса. Казвали сме го не веднъж. Индустрията има огромно въздействие върху решенията, които взима комисията. Колко дълго ще продължава това? Колко дълго индустрията ще може да решава от коя държава членка, например, да идват научните оценки. Това трябва да се промени. И последния ми въпрос. Има редица проучвания, които подчертават е, евентуалното въздействие на глифозата и е, ендокринно е, дизруптивните му свойства. Знаете, че ние се опитваме да намерим научни критерии, за да видим точно какви са рисковете върху хормоните в човешкия организъм на подобни вещества. За какво точно е отговорен глифозата? Когато говорим за вещества, които а, нарушават веществата на ендокринната система. И накрая, погледнете природата. Птиците не пеят вече. Всичко умира. Ако искате да подобрите селското стопанство, спрете да използвате пестициди и изберете нов селско-стопански модел. Благодаря, господин Зуло. Благодаря, госпожо председател. Не знам за кой път вече аз се обръщам към комисар Андрюкайте с един много прост въпрос. Знаете колко важно е за нас да защитаваме здравето на гражданите. Днес в този разговор ставаме свидетели на нещо изключително съществено. Постоянно говорим за бюрокрация и по никакъв начин не говорим наистина за здравето на нашите граждани и за опазването на околната среда. Комисията в своето изказване подчерта, че може или да се одобри подновяването на разрешителното, или то да се отхвърли. Тя ни очерта процедурите. И ни каза, че имаме нужда от е, стратегия за да видим дали ще извадим в крайна сметка глифозата от пазара или не. Мисля, че много е покъртителен факта, че така се обръща гръб на едно искане на гражданите. Мисля, че няма съмнение, че това вещество не е полезно за хората. Комисията обаче само за бюрокрация говори. Имаме движение на гражданите, Имаме движение, зад което стоят много институции, които са избрани от гражданите. От друга страна, имаме едни хора, които не са избрани от гражданите и които ни представят една бюрократична гледна точка – Всъщност не ме интересува това, което ми казвате от гледна точка на процедурите. Ние говорим за здравето на гражданите и съответно тези, които са ни вкарали в тази каша, би трябвало да ни извадят от нея. Вие казвате, че няма технически или правни средства на разположение на комисията, за да поеме тя по малко по-различен път. Ами, направете нещо, направете нещо Категорично. Господин Андрюкайтис, какво ще направи комисията? Ще продължи да ни занимава с бюрокрация, така ли? Grazie Presidente. Eh, abbiamo già sentito diversi colleghi. Ehm, eh, госпожа Еви, е, благодаря, госпожо председател. Много колеги вече говориха за това, защо това вещество трябва да бъде забранено незабавно и защо не трябва неговото разрешително да бъде е, подновявано. Има една специална група за глифозата, създадена от Монсанто и а, е, тази а, е, група, след като парламента прие своята резолюция миналата година, а, веднага а, излезе с заявление че дебата е бил ирационален, че е бил подплатен с твърде много емоции и че ние обръщаме гръб на научната оценка. Мисля, че всичко това са неверни твърдения. Не можем да поставяме под въпрос онова, което самите учени ни казват. Необходимо е да хвърлим светлина върху е, този въпрос, който според мен е обвид в мрак. След е, скандала с документите е, на Монсанто в американски съдилища има започнати дела, вижда се, че някои от научните документи за въздействието на глифозата са съставени от самите лица, които имат интерес той да бъде използван. Между другото, сега ще ви покажа една карта. Това е експоненциалното увеличение на резистентността спрямо плевели – аз не мисля, че тази специална група за глифозата е права, когато казва, че нашата комисия пледира за някакви устарели сълскостопански техники. Напротив, ние пледираме за нещо ново и комисията трябва да вземе едно смело решение до края на тази година да забрани използването на това активно вещество. Благодаря. Това бяха въпросите на депутатите. Давам думата на господин Бучер, който има 15 минути за отговор. Много благодаря за тези толкова интересни въпроси. Ще се опитам да отговоря на тях по реда. Господин Нагизеке зададе първия въпрос. Той спомена дали е надежно работата на АРК каза, че Кристофър Платие е получил 160 хиляди долара. Действително, човек трябва доста да поработи за това като природозащитник. Той е получил тази сума от консорциум в правната област, адвокатска кантора от САЩ за ролята си на експерт. Той е получил тази сума доста време след като е приключил дейността си за ИАРК. Той е получил тези пари като съветник, един от много учени, които в рамките на делото, свързано с досието Монсанто, той е работил като експерт съдебната система в САЩ използва като вещи лица различни експерти, които получават работен договор. И действително сумите, които обикновено получават експертите, са от тази величина. И Кристофър Платие е един от тези експерти действително това обстоятелство а, беше използвано, за да а, се постави под съмнение достоверността и компетентността и независимостта на организацията АЯРК. Ние разгледахме тези обвинения доста подробно. Те бяха споменавани отново и отново от журналистка от Reuters. Според нас те са неоснователни. Например, имаше такова обвинение, което гласеше, че организацията IARC, Агенцията за изследване на рака, е заличила бележки в окончателния вариант на доклада, в които експерти са твърдяли, че те не виждат канцерогенни рискове. През 80-те и 90-те години действително е, имаше такива изследвания от страна на Монсанто и когато се разглеждат през годините, се вижда, че риска от канцерогенност е бил висок. виждаме, когато разглеждаме нещата, че Монсанто а, не е искала тези коментари да присъстват. Тези коментари са били от 80-те години и те по-късно са били а, заличени. Господин а, Гизеке изрази едно желание, което малко ме изплаши. А, очевидно има желание за а, забрана или за допускане на субстанции възоснова на риска от канцерогенност, а не възоснова на оценката на риска. Бих ви а, а, обезкуражил, а, не бих ви препоръчал да включвате в а, регламентите изисквания към експозицията, към изложеността, към потенцията на излагане, защото смятам, че трябва да бъдат формулирани доста по-строги критерии, които да ограничават използването на тези субстанции. Госпожа Каденбах попита дали сме на мнение, че само изследвания, които са били обект на а, от, научна оценка от страна на други експерти, могат а, да бъдат а, допуснати а, в рамките на нашето второ искане за а, промени. Ние искаме всъщност а, а, разрешителното да бъде възоснова на публикувани изследвания. И искаме изследванията да бъдат защитени срещу а, изкривяване. За нас е важно а, изследванията да не се възлагат от производителите на лаборатории, които получават пари, а да има друг и по този начин да се създава зависимост. Нашето желание е научните изследвания да бъдат възлагани от независима страна. Госпожа Катете зададе Трети въпрос. свързан с а, зависимостта от експертни оценки и а, агенциите а, и ЕФСА попадат под критика. А, въпросът беше дали тази критика е обоснована. На няколко пъти се очудих от а, изказването, че несъмнено процедурата за издаване на разрешителни е, работи добре. Комисарът Докайтис е, също каза, е, това ме очудва. Факт е, че в член 11 от регламента за пестицидите, който иска позоваване на независима литература, не е спазен. а, това означава за мен, че а, а, вие не се съмнявате в а, оценката на Германския а, институт за оценка на риска в а, цялото изследване в, а, на повече от а, 4000 страници. Няма нито един параграф, който да не е копиран от досиетата и от документи на Монсанто. А, и аз се очудвам, че в парламента никой не подлага под съмнение достоверността на тази процедура. И докато вие самите не смятате, че процедурата не е съмнителна, няма нищо да се промени в нея. Госпожа Гростет спомена конфликтите на интереси. Съгласен съм с вас. Конфликтите на интереси не бива да се използват за изключване на промислеността от дебата. Разбира се, производителите имат знания, които други нямат. Но това не означава, че трябва да се делегират задачи на производителите, които могат да бъдат свършени и от независима инстанция, защото понякога е невъзможно да се избегнат конфликтите на интереси. Аз като производител не мога да кажа, ще проведа независимо изследване, но няма да си затворя фирмата, ако изследването е отрицателно. Просто не бива да изпращаме, нали, да, да налагаме на фирмите този неизбежен конфликт на интереси. Последният въпрос беше дали факта, че има непрозрачност и изследвания, възложени от е, фирмите, които отговарят на изискването на ОИСР, на критериите на ОИСР, не бива да бъдат е, считани за достоверни. Аз смятам, че е, те са достоверни, просто трябва да бъдат обнародвани, те трябва да бъдат публично достъпни. И господин Андрукайтис, също зададе въпроса дали това трябва да се а, турелира за, за бъдеще, а именно поверителността на тези изследвания. Европейските граждани не разбират това обстоятелство. И всеки път, когато пътувам и разговарям с хора във връзка с книгата, която написах, установявам, че хората са изненадани от факта, че изследвания, които трябва да удостоверят безопасността на продукти или на храни, са поверителни. Това не е добре, когато се опитваме да спечелим доверието на гражданите. По този въпрос има и съдебни решения, например Европейския съд през от ноември 2016 година има решение във връзка с конвенцията от Орхус, в което се казва, че при използването на пестициди трябва да се използва информация, която е достъпна за всички. Това е задължава и производителите да обнародват подобни изследвания. И накрая мога само да се съглася с един от последните въпроси или изказвания, господин Зуло, каза, че по глифозата не се е водила дискусия по същество. А, съгласен съм а, и на мен ми липсва от две години. Няма такава, а, такова обсъждане, защото компетентните органи с малки изключения избягват тази дискусия. Как може а, Федералния институт за оценка на риска в продължение на две години без всякакво възражение да сее слухове, че а, му е възложена оценка на риска, а, свързани с канцерогенността на продукт. Представители на този институт правеха такива изявления пред пресата – И в официално становище от септември 2015 година за Бундестага се обосноваваше защо германски институт стига до различни заключения а, от а, ЕФСА, например. А, има изисквания в а, преамбюла на доклада, които са едно към едно изискванията към допускането на химикали. Ние използваме класификацията на агенцията ИАРК. Тези изисквания са и част от регламента за употреба на пестициди. Според а, а, тези изисквания, ако в опити на, над животни се е установил канцерогенен ефект, съответните химикали не могат да се допуснат на пазара. Така че германския институт заблуждава обществеността с а, подобни изказвания, свързани с а, изискванията за допускане, издаване на разрешение за определени субстанции. По този начин а, се разпространяват а, неистини. Директора на ЕФСА казва в едно интервю също, че става въпрос за риск от а, канцерогенност. И а, дори да има а, опити върху животни, които показват това, то това не въжи и за човека. По този начин не може да се прави политика. Зададохме, а, зададохте ми въпроси, които ме навеждат на друг въпрос. А, кои са тук научните среди? защото а, както от властите, така и от производителите а, се чуват непрекъснато твърдения а, за научни факти, научни твърдения а, и възоснова на това могат да се вземат решения. Сега, знаем от кои научни среди идват подобни твърдения. Когато разгледаме искането на Монсанто за издаване на разрешение, а, има научни твърдения, които са пълна глупост. И а, когато говорим за научни изследвания и резултати, които са надежни, аз бих казал, че единствено Агенцията изследване на рака може да предложи такова. Както Монсанто, така и противниците на глифозата работят с емоционални аргументи, се твърди. Самият аз не съм съгласен с това твърдение. Моят опит показва, че в сегашното искане за, на Монсанто за продължаване на а, разрешителното няма научни а, данни. Благодаря, казва председателят. Сега давам думата на представителя на комисията Ладислав Мико, представител на генерална дирекция Санто. <clears throat> <clears throat> Благодаря много, госпожо председател. Имам 5 минути за реакция, така че няма да отговоря на въпросите, свързани с първия въпрос – тъй като те получиха своя отговор от а, е, моята е, колега. Сега говорим за прозрачността на научните изследвания а, е, и за начина по който се поръчват научни изследвания. Това са важни въпроси за Европейската комисия и както със сигурност ще се съгласите, тези теми вече са били разглеждани и когато се е приело действащото в момента законодателство в тази област. Днес следваме именно неговите правни изисквания. И в тези изисквания твърдят, че тежестта на доказателството за безопасността на определено активно вещество е у производителя или у искащия авторизация и съответната цена за тези изследвания трябва да се плати от тях. Това беше договорено между законодателите. Тази система се използва не само за, без, за пестицидите. Използва се и при издаване на лицензии за лекарства и за други продукти. Когато дадена заинтересована фирма иска одобрение или подновяване на разрешителното, тя трябва да подаде нощни изисквания, проведени от а, а, съгласно международни стандарти на ОИСР и други организации за провеждане на научни изследвания. Така че казвам това просто за да покажа, че тази тема съвсем не е тема, която не сме разглеждали. Мога да дам и някои примери е, е, има твърдение, че по някой път дадени лаборатории могат да се отклонят е, и да пожелаят да задоволят кандидата, обаче има много строги механизми за добри лабораторни практики. Има и много строги изисквания за публикувани в научната литература и прегледани от други експерти публикации. И в тази връзка проучванията, поръчани от съответния производител, са само допълнение към публикуваните в научни издания статии. Що се отнася до поръчването на тези проучвания и това, че то трябва да се промени? Нека да започна първо от прозрачността на информацията за суровите данни. Както знаете, в този конкретен случай прилагаме правните норми. Какво искат правните норми? Ами ЕФСА да направи обобщено, обобщен документ – който да се публикува, да съдържа обобщенията на отделните проучвания и в допълнение на това всички документи, които подкрепят заключенията на ЕФСА, трябва да бъдат публикувани. А същата процедура се използва и от ЕФСА, и от ЕКА. Говорихме за обмена на сурови данни и има различен подход – ЕФСА сподели суровите данни с депутатите, създаде се специална читалния за тези поверителни документи. Разбирам обаче, че е, въпросът, който беше зададен е по- е, системен по своя характер, що се отнася до достъпността на този тип документи. Но при всички положения по тези въпроси сме е, работили в комисията и ги подчертахме и при преразглеждането на правните норми в областта на храните. Така че комисията съвсем не пренебрегва тези теми. Търсим начини да увеличим прозрачността. Освен това, се обръщаме към онези, които имат право върху информацията, за да ги насръчим да бъдат проактивни по други канали. Та или иначе ще анализираме всички варианти, ще анализираме евентуалните решения, всичко това е процес. Малко повече за проучванията. исканията да не се разчита на проучвания, подадени от кандидата, трябва да вземат предвид няколко неща. Първо, има един проблем и конфликт, но в много малко изследвания. Е, повече от 95% от проучванията никога не са били разглеждани като спорни. Друго нещо, само за ваша информация. Проучванията, които са свързани с разрешителните, са 20 000 годишно. Съобщавам тази цифра, за да си дадете сметка за колко труд става дума. Ако искаме комисията да ги поръчва и да ги плаща. Така че всичко това трябва да бъде взето предвид. Става дума и за цената, става дума и за надежността. И така дадох и много информации от двете страни на спорната позиция и показвам с това, че разглеждаме начини да се справим с проблема, да се подобри управлението на проучванията евентуални възможности за контролиране на цялостния процес, например чрез аудит и по-точно специални инспекции от страна на агенциите и също поръчване на независими проучвания, особено на елементите, които са по-спорни, защото, както казах, от всички проучвания трябва да обърнем по-специално внимание на онези, които са спорни. Благодаря много, господин Брочер. Искате ли а, време за отговор? Но една минута. Първо, много се радвам, че комисията иска да се заеме с въпроса за прозрачността, както разбрахме. Една важна точка. Принципа, а, че производителите трябва да докажат безопасността на своя продукт. Нашето предложение не променя процедурата. единствената промяна, която искаме, е, че не производителят възлага изследването, а той казва какво, от какво изследване има нужда и отива при независим орган, който възлага това проучване по този начин избягваме интереса на конфликт, а, конфликта на интереси. Въпрос към комисията. Не ви ли обезпокоява, че 75% а, от изследванията за а, генната токсичност показват, че глифозатът е токсичен? 20% само смята, че той е безопасен. А, в рамките на процедурата по издаване на разрешение са подбрани такива изследвания, които, които не допускат никакво съмнение относно вредно въздействие на глифозата. А, в цялата процедура на европейско ниво комисията се доверява изцяло на селекцията на проучвания, предложена от Монсанто и няма никакво критично отношение към а, този подбор. Добре. Uh, which is EU-wide mandatory reduction targets for the use of pesticides. С това приключваме втория кръг и преминаваме към третия а, а именно госпожа Махо, която има думата за 5 минути. It's And then it's 15, and then it's... So we start with To present your... To present your... Думата за 5 минути, после 15. Така е процедурата. 5 минути да представите целта. Thank you very much. Um, I'm going to present the third objective, which is pesticide use reduction targets for a pesticide free future. Е, Третата цел е свързана с намаляване е, на е, използването на пестициди. Ясно, че не става дума само за глифозат. Нашето общество до такава степен зависи от пестициди, че всяка година всъщност 400 Хиляди тона активни вещества биват освободени в околната среда. Това, е, този обем трябва да намалее. Използват се химикали е, за всевъзможни цели. Пестицидите имат, е, са биологично активни по своя замисъл и са токсични за определени живи организми но същевременно са токсични и за нецелеви биологични видове. Птици, малки млекопитаещи, жаби и други животни. Също често за хора и за сълскостопанските животни. Но въпреки това, хиляди тонове химикали се използват, за да се и, и се поставя околната среда и човешкото здраве в опасност стига се до сериозни здравословни проблеми, когнитивно-метаболитни проблеми в селските стопани. И проблемите там са толкова много, че не могат да бъдат пренеблегнати. В 42% от европейските реки и, и езера а, а, екосистемите страдат от хронична токсичност. Както виждате, е, повече 42% в Европейския съюз са засегнати. Е, и е, други екосистеми са под заплаха. 75% са е намаляла биомасата на насекоми в Германия, в горите, през последните години и пестицидите имат дългосрочно отрицателно, дългосрочно отрицателно въздействие върху селското стопанство, нарушават екосистемата, влушават качеството на почвата, увеличават резистентността към пестициди и плодотворността на почвата. Решението е да се сложи край на тези практики не е нищо ново. Освен регламента за пестицидите, европейските институции, Европейския парламент, на съвета и комисията приеха директива за устойчиво използване на пестициди, която призовава държавите членки да използват химически пестициди като последно средство и да определят цели за намаление на пестицидите. Иска се интегрирано управление на вредителите, т.е. управление, а не пълна ликвидация на вредителите. Иска се наблюдение, механични методи, биологични методи и едва след като всички останали възможности не постигнат достатъчно добър ефект, да се използват химически, да се използват, хи, хим, а, да се използват пестициди, а, сред които могат да бъдат включвани и естествени по происхода си пестициди. Обаче тази директива в Европейския съюз не се прилага. Само 6 държави членки са задали определени конкретни цели за намаляване на използваните пестициди, въпреки че са налични други средства. Затова настояваме да а, се използват пестициди само там, където няма а, други възможни мерки. Трябва да се предприемат специални мерки за защитата на реките и езерата и екосистемните. Необходими са и дългосрочни цели за защита на екосистемите селските стопани могат да бъдат обучавани и да им се предоставят съвети за альтернативни методи по е, е, определени типове култури и определени типове вредители. Унищожаването на биологичното многообразие на е, едно поле, само за да се произведе една култура, много че, скоро ще доведе е, до е, прекомерни щети. Трябва да се защитава околната среда и човешкото здраве. Now, uh, the, uh, the... Благодаря много. Сега давам думата на депутатите от Европейския парламент, които имат е, право на отговор, на, на задаване на въпроси. Госпожа Гардини. Благодаря, отлично, съгласни сме по принципа. Но когато говорите за селското стопанство по този начин, на мен ми се струва, че говорите за селско стопанство, което реално не съществува. Аз като се срещам с селските стопани, те говорят за модерен начин на работа, говорят за прецизно земеделие, за машини без шофьори, за сателити, всякакви видове технология и използват такива интегрирани системи, и пестицидите са последното средство. В ситуации, в които се налага да бъдат използвани. И така те се използват. Да където са най-полезни и използват възможно най-ефективния продукт във възможно най-малка степен. Затова не виждам защо описвате селското стопанство, сякаш то е в каменната ера. Вида селско стопанство, който описвате, не съществува. А, ние хората взимаме лекарства, когато са болни, еми и на, лекарства, и на растенията трябва да им се дават лекарства, когато са болни. Има някои неща, които не могат да бъдат а, излекувани. А, така че трябва нещата да бъдат балансирани. Целите трябва да са добре балансирани. Добре е хора да проверяват ситуацията. Съгласна съм, че може да се проверява, но трябва да се работи обективно. Не става дума да се опитаме да бъдем по-католици от папата. В Европа нашите стандарти са по-строги от целия свят. И все пак казвате, че трябва да променим модела на селско стопанство. Какво селско стопанство искате? Елитистко за богатите, така ли? И бедните да не могат да си посрещнат потребностите. Това ли искате? Благодаря, госпожо председател. Тази гражданска инициатива показва много ясна ясен сигнал от гражданите, само му безопасни продукти да се използват и ако има каквито и е да било съмнение за въздействието на веществата върху човешкото здраве и околната среда, ние като политици не можем е, да удължаваме тези разрешителни глифозата е сериозен проблем, но тук се вижда и сериозен структурен проблем. Европа не прави достатъчно, за да насърчи разработването и включването в практиката на по-устойчиви инициативи, нещо, което се отразява зле и на човешкото здраве и на околната среда. Затова имам няколко въпроса към вас, господин комисар. Първо, знаем, че много селски стопани използват пестициди превентивно, без да използват други инициативи. Това не е а, а, по тяхна вина. Те търсят начин да вгледат своите култури, но това се отразява зле на околната среда и се отразява зле на човешкото здраве. Включително и на това на селските стопани и на потребителите на произведените храни. Трябва да се променят стимулите, за да може да се справим с тази рутинна употреба на пестициди. Моят въпрос е какво възнамерява комисията, за да стане това факт. На второ място, някои държави членки вече предприемат мерки за намаляване на използването на вредни пестициди в паркове, градинки, училища, природни резервати и прочие. Това показва, че има държави членки, които са готови да направят повече за защитата на своите граждани и околната среда. Това иска Европейският парламент и именно това поиска парламентът, що се отнася до използването на глифозата. Има обаче други държави, които не предприемат такива мерки. Смятам, че трябва да се намери европейско решение и искам да знам защо Европейската комисия изостава и защо не предлага този тип забрана да бъде задължителна в държавите членки. На трето място, Собственият доклад на Европейската комисия за устойчивото използване на пестициди и отговорното им използване показва, че почти всички държави членки изоставят с приложението на директивата и че има големи пропуски в някои области, включително определени планове за действие. Тази директива трябваше да е транспонира до 2012 година, да се приложи до 2013, 2012, сега вече 2017, е но в доклада си комисията твърди, че ако не се транспонира, ще обмисли възможност за процедури за нарушение. какво и как ще бъде включено в такива процедури? Благодаря, госпожа Макинтайр. Аз редовно получавам писма от селски стопани, които са от мой избирателни район. Едно от тях а, е, а, е, типично е, казва, че а, казва, възмутен съм от начина по който селективно се използват научни изследвания, за да се създадат фалшиви аргументи за предобрени организации. Глифозата 40 години е безопасен, затова остава безопасен. Стотици независими научно проверени е, публикации са е, доказали това. По-рано този месец е, Националния институт за изследване на рака в още едно независимо изследване показа, че няма връзка между глифозата и непатогенния лимфом. И моят въпрос е как може целите да бъдат задължителни. Аз смятам, че трябва да има цели. Знам, че има селски стопани, които не искат а, да харчат а, повече от необходимото за химикали. Затова трябва да се насочат а, средства за развитие на по-добри методи за селско стопанство, например за консервация на почвите. Много селски стопани правят всичко възможно, за да го направят, е, използвайки е, въздействието на оставащите върху почвата растения. но без глифозат селските стопани ще се върнат към механичен контрол на плевелите. 25% ще се увеличат емисиите на въглероден двуокис, ще се отрази всичко това върху птиците, включително множество застрашени видове. Затова смятам, че по-скоро трябва да насочим усилията си към по-добри методи за селско стопанство. Господин Гербранди, благодаря госпожо председател, благодаря на онези, които подеха тази гражданска инициатива. Мисля, че трябва да им се благодари. Виждаме колко сме разделени и колко емоции има тук в залата за една част от колегите, забраната на глифозат представлява края на селското стопанство и края на храните. А за другата страна, ако продължи използването на глифозат, ще се стигне до същите резултати. И двете страни знаят, че истината е някъде по средата. Знаем обаче със сигурност, че има все повече проблеми поради огромното използване на пестициди. И аз не говоря само за глифозата. 400 милиона килограма беше казано тук пестициди се използват в сърското стопанство. И като се ме предвид, че обработваемата земя вече е наситена с глифозат, ако погледнете проучванията за насекомите, ще видите, че тази цифра е повод за тревога. За мен е ясно, че сме изправени пред е, края на съществуващата система. Тя няма повече какво да ни даде. Ние разглеждаме пестицидите един по един. Нямаме информация за кумулативния ефект. Дали те са канцерогенни или не. Това е отделен въпрос. Отново казвам, не гледаме общото въздействие върху биоразнообразието и околната среда като цяло. Това е грешка, която правим. Въпрос съответно е дали нямаме нужда от по-широк подход, който да бъде предприят, застъпен и от ЕПСА и от комисията. И накрая мисля, че всички може да се съгласим, че едно съско стопанство лишено от химикали ще е от полза за всички. Затова въпросът не е дали трябва да забраним глифозата. Въпросът е как по-бързо да преминем към селско стопанство, което не използва химикали. Това е едно чудесно предизвикателство за комисията, без да се поставя под въпрос селското стопанство, производството на храни. От друга страна може да се стигне до сериозни подобрения и за здравето на хората и за околната среда. Благодаря, господин Линц. Благодаря. И аз искам да се върна към презентацията в началото на панела. И на мен ми се струва малко прекалено опростено описването на проблема и търсенето на прости отговори. Описваме проблема с а, изчезването на видове и казваме, че интензивното селско стопанство е причинителят на това. Бих искал малко по-диференцирано да разглеждаме тези проблеми. Например, ако разгледаме историята на пестицида глифозат, ще видим, че отдавна се използвата в селското стопанство. В моя регион, например, се използват пестициди, за да няма растения в близост до железопътните релси. казахте, че се пръска в градинки и публични пространства. много хора използват тези пестициди и за лични цели в личните си стопанства, без да имат съответните знания. А, когато Говорим за използването на пестициди в публични места и разгледаме по-конкретно възможностите а, да се ограничат количествата или да се забрани употребата. Мога да кажа, че а, в а, моята провинция а, има намаляване на средствата с а, няколко стотици хиляди а, евро. А, а, използвани за пестициди по този път трябва да тръгнем, а, за да ограничим използването им в европейски мащаб. Господин Дебесмакер има сега думата. Благодаря. От своя име и аз искам да поздравя всички с добре дошли в тази комисия. Сигурен съм, че много граждани се притесняват относно използването на пестициди и всъщност намаляването на количеството пестициди с течение на времето е сериозно предизвикателство. Най-малкото, което можем да направим е да ги използваме устойчиво. За мен е ясно, че твърде често те се използват без да има нужда от нещо подобно. Аз подкрепям целите по отношение на глифозата, но искам да получа информация за цялостната картина. Ако погледнете доклада на комисията от 10 октомври, е, свързан с напредъка за устойчивото е, използване на пестициди, ще видите, че сме много-много далеч от постигането на целите. Например, оказва се, че интегрирания контрол върху вредителите е, все още не е повсеместна практика и държавите членки нямат еднакви качествени цели, количествени цели, действията им не са еднакви. Вие предлагате общо европейски цели за намаляването. Аз мисля, че на първо място имаме нужда от по-добро прилагане на съществуващите директиви в държавите членки. И освен това би следвало да се наблюдава какво се случва с разпоредбите. Инициативи като интегриране контрол върху вредителите би следвало да се използват на широка основа. По отношение на въпроса сега, е, как вие гледате на оценката на комисията? Какво смятате за новата веб страница на комисията с цел обмен на, на информация относно устойчивото използване на пестициди? Там има ценна информация за гражданите. По отношение на Фландрия, района от който аз идвам, от няколко години насам ние имаме забрана за използването на пестициди от страна на местните власти. И казваме, че без пестициди живеем по-здравословно. Мисля, че подобни инициативи трябва да бъдат подкрепени. Имаме нужда от повече такива. И накрая, тъй като има тясна връзка между въпроса, който обсъждаме и селско-стопанската политика, а, за съжаление оратора е прекъснат. Господин Марселези. Благодаря. Е, бих искал да благодаря на всички, които застанаха за тази гражданска инициатива. Искам да благодаря на всички, които се е подписали. Говорим за принципа за предпазливост, говорим за скандала с документите за Монсанто. Възоснова на всичко това аз съм напълно съгласен с това да се забрани глифозата. Искам да кажа, че европейските зелени е, се обърнаха към Европейския съд, тъй като има пълна непрозрачност по отношение на документите на ЕФСА на агенцията. Имаме нужда от пълна прозрачност. Парламента вече призова за забрана на глифозата, необходимо обаче да се разгледат альтернативите. Какво трябва да направим, за да има селско стопанство, което да защитава здравето на хората, биоразнообразието, почвите? Говорим за един цялостен модел на селско стопанство, който се прилага по настоящем и който е токсичен. Токсичен за всички живи същества. Необходимо е да работим за нов агроекологичен модел и не трябва да работим срещу природата, а за и в сътрудничество с природата. Говорим за използване на технологии, освободени от химикали, говорим за защита на видовете и говорим за обучение на фермерите, за да можете да споделят най-добри практики. За да се случи всичко това, имаме нужда от последователни политики. Когато казвам последователни, имам преди последователни по отношение на целите ни за биоразнообразието и за промените в климата. Затова, господин комисар, дали се налага да се е, използват всички инструменти в рамките на сълското стопанство, за да се улесни прехода към, към, към това ново сълско стопанство, за което аз говоря. Е, как да се насърчава новия модел на, на сълско стопанство, вместо да имаме агроиндустриален модел, как да имаме агроекологичен модел. Това е въпросът, който искам да е, задам. Искам да попитам онези, които са подписали инициативата, какво те смятат за това ново екологично земеделие. Господин Неяр, бих казал, че трябва да обсъждаме и как да влезем в разговор помежду си, защото виждаме, че а, няма радикални решения, няма един, една единствена причина за проблемите, за които а, говорим. А, мисля, че някои колеги а, трябва да различават органичната и неорганичната химия. А, и този колега трябва да признае, че дори и биоземеделието използва химически субстанции. А, те се а, категоризират като помощни средства за растежа на културите. Към а, въпроса ограниченото а, в годините разрешение на, за употреба дали а, гражданската инициатива би, би била удовлетворена от а, подобно решение. И въпрос към комисаря, а, каква е ползата ние да забраняваме в Европа а, пестициди, когато те продължават да се използват а, по цял свят? А, дали това няма да изкриви конкуренцията? И а, накрая дали да прегърнем а, геном а, модифицираните организми, които ще направят излишно използването на пестициди. А, и накрая надежност, действително а, Световната здравна организация предупреди за канцерогенността на глифозатите, но канцерогенни са и саждите и редица други субстанции, които никой не би му хрумнало да забранява. Така че трябва да отчетем и този фактор. Господин Хауслинг е последния оратор. за да отговоря на господин Яр. Генните технологии водят до повече пестициди. В САЩ ще използват 12 пъти повече глифозати, отколкото в Европа. Това не е решение. Ще помоля нези, които са поддъжници на използването на глифозат, да бъдат честни към себе си. Когато говорите с а, фермерите, а, обикновения отговор е, че а, те пестят а, пари и време а, и всеки а, селски стопанин пести по 100 евро на хектар. А, това обаче не е аргумент да си мислим, че не можем да се откажем от а, глифозата. А, говорихте и за забрана на съскостопанските а, полети. А, това също не е решение. Едно а, френско изследване твърди, че 40% от пестицидите са ненужни, защото не водят до по-големи добиви. Въпросът за мен е как можем надежно да искаме ограничаване на употребата на глифозат? Говорим за модерно селско стопанство, за екологично селско стопанство. Тук могат конвенционалните стопани да се получат, като например в каква поредност да отглеждат културите си. Говорихте за ограничаване на биоразнообразието при насекомите. Някои от вас отричат връзката му с интензивното селско стопанство. Аз си мисля, че тази връзка е очевидна. И а, трябва да се попитаме дали а, някой не ни притиска до стената, а, в този случай комисията, която ни казва, че няма друго решение. А, и а, трябва да сме а, ясни в становището си, че не се подлагаме, не искаме да сме шантажирани от а, а, фирми и производители на пестициди. С това приключва а, вторият кръг от изказвания на депутати и искам да дам думата на госпожа Лисимахо за 15 минути, за да отговори на въпросите, които бяха зададени. Yes. Um, it's very sad to see that the member states have Жалко е, че държавите членки не приемат сериозно директивата за устойчивото използване. Ето защо ние предлагаме задължителни цели за целия Европейски съюз. Видяхме, че само пет държави членки са въвели конкретни мерки и казват, че ще постигнат целите от плана за действие. Искаме подобни неща да видим в 28-те държави членки. И знам, че Европейската комисия може да изиграе своята роля. По отношение на типа земеделие. Някои от вас говориха по този въпрос. Ние естествено на 100% подкрепяме агроекологията. Разбираме, че не всички фермери, ей така за една нощ, е, ще станат е, фермери, които се занимават с органично земеделие. Има обаче инструменти, с които да им се помогне. Не говорим за чудеса. Това е възможно. Имаме нужда обаче от интегрирането на много техники и методи, за да се случи това. Освен това, имаме нужда от воля от политическа воля и от волята на фермерите. Това е решение, което трябва да се вземе, рано или късно. Може да го вземем днес или по-късно, когато нашите екосистеми бъдат изправени пред още по-голяма заплата. Мисля, че вече представихме екологичните данни за влушаването на положението в околната среда поради използването на пестициди. Една германска организация споменава използването на пестициди наред с измененията в климата като сериозна заплаха. Намерени са сериозни количества пестициди в водите. 85% до 91% от проблемите на водите се дължат на токсичния характер на пестицидите. Други изследвания, които предсказват или показват токсичния характер на, на водите, не са правилни. Не става дума, естествено, само за директивата за устойчиво използване на пестициди. Имаме директивата за питейната вода, имаме директивата, рамковата директива за водите. Инициативите са на лице Комисията трябва обаче да се погрижи, за да се защити околната среда. Ние разговаряхме с фермерите и ги попитахме, могат ли да продължат да работят без глифозат. Има много фермери, които не използват глифозат. Разбирам, че не е лесно тъй като има фермери, които отглеждат много различни култури. Те използват альтернативни методи. Понякога са използвали традиционни методи на земеделие, след това са минали през преходен период и в крайна сметка са успяли. Защо други да не могат да го направят? Ако имаш 200 хектара плевели може да не можеш да се справиш е, без пестициди. Но ако имаш 200 е, хектара култури, е, редуваш културите, защо да не можеш да се справиш? Фермерите ни казаха, че нямат нужда от дронове, които да разпространяват или да разпръскват просто така пестициди. Имаме по-добри технологии, сега можем да предсказваме влажността, можем да намираме по-добре вредителите, можем да знаем кога те се появяват, кога вероятно ще се появят, кога ще изчезнат. Може би нямаме нужда от всички тези стари мерки за справяне с вредителите. Мисля, че крайна сметка ще имаме и по-ефтино земеделие, ако минем към едно по-екологично, чисто а, селско стопанство. Мисля, че можем да преминем към бъдеще без използването на пестициди. Uh, Гледам си бележките относно устойчивото използване на директивата за пестицидите. Защо държавите членки не защитават, например, водните екосистеми? Ако погледнем данните за пестициди във водните басейни, ще видим, че има голямо ниво на пестициди в тях. Това е много лесно. Някои държави са определили буферни зони, други не са го направили. Какво ще стане, ако никой не изпълнява целите? И какво ще стане, ако директивата не се прилага? По отношение на целите за намаление. Франция, например, каза, че 25 5% от пестицидите, които използва по-настоящем, тя би трябвало да не използва до 2020 година, а намалението на пестицидите до 2030 година трябва да е 50%. мисля, че единственото нещо, с което може да се похвалим е, че сме спрели с въздушното пръскане. Какво да кажем за останалите принципи на директивата за устойчиво използване? Какво смята комисията? Как ще се изпълнят всички тези цели, ако не се окаже натиск? През 2018 година, ако не се лъжа, държавите членки е, ще представят е, конкретна цел. 23 държави членки, ако не се лъжа, ще застанат за тази цел. Може би трябва ние обаче да определим още по-стрикни цели. And I'm <laughs> Всъщност повечето от останалите въпроси бяха насочени към комисаря. Okay. Thank you very much. Благодаря ви. Давам думата на комисията. Госпожа Паула Коломбо, директора на здравните анализи и одити. Пет минути. Благодаря госпожо председател. Редица изказали се, както и организаторите на инициативата, споменаха, че устойчивото използване на пестициди и директивата в тази връзка са важен инструмент за намаляването на риска за здравето на хората и за околната среда. Всъщност този инструмент е наличен за държавите членки. Държавите членки, според директивата, трябва да предоставят е, планове за действие и в тези планове за действие те трябва да е, кажат как ще изпълнят целите на директивата и те би трябвало да е, включат срокове за намаляване на риска, както и количествени данни. Знаете, че комисията неодавна прие доклад, който не се основава само на анализа на 28-те национални планове за действие, той се основава и на одитите, които ние извършваме. Мисля, че нашия документ представя цялостна картина за това, което се случва в държавите членки. И не става дума за нещо, което е написано само на хартия. Вероятно не е тайна, че комисията не е е, особено доволна от резултатите постигнати до сега в държавите членки. Ние смятаме, че има много възможности, които не са оползотворени. Казваме това в доклада и разговаряме индивидуално. На всяка една държава членка сме написали писмо и в това писмо ние казваме какво липсва в националните планове за действие и какво очакваме да видим в е, бъдещите национални планове за действие, които ще бъдат представени през 2018 година. Има две сфери, в които смятаме, че държавите членки не са си свършили работата. На първо място, липсата на цели относно намаляване на риска. Видяхме пет добри примера Броя на държавите членки не е голям. Видяхме, например, че Франция е въвела конкретна цел за намаляване на използването на пестициди. Това са примери, които могат да бъдат следвани. Дания също въведе цели в началото. Скоро обаче тя разбра, че целта не е подходяща. Не е достатъчно да се говори само за обеми, когато говорим за това, че трябва да се демонстрира намаление на риска. Ето защо други държави членки би трябвало да преминат към по-други цели. Втората сфера, в която комисията не е особено доволна от действията на държавите членки, е прилагането на интегрираното управление на вредителите. Това е кръгълен камък, основен стълб на тази директива и целта е да се премине към малко по-различно селско стопанство. Само, че инициативите в тази връзка не се използват в пълна степен от държавите членки. Какво не се случва? Държавите членки не проверяват в крайна сметка доколко фермерите използват интегрираното е, управление на, на вредителите. Точно в тази област от държавите членки очакваме много повече. Имаше коментари към комисията. Как ще подобри комисията? прилагането на директивата в държавите членки. На първо място, както беше казано, ще направим оценка на бъдещите национални планове за действие. Ще видим дали ще се запълнят пропуските. И на второ място ние ще продължим наблюдението. През 2018 година ще започнем цяла поредица от одити, за да проверим до каква степен се изпълнява директивата от държавите членки. Освен това, ние помагаме на държавите членки чрез обмен на най-добри практики. Някой спомена нашата нова веб страница. Там има доста информация за това какво правят държавите членки. И благодарение на този вебсайт могат да се споделят най-добри практики. Благодаря. Благодаря. И сега за едно изречение, за една минута госпожа Махо за реакция. Yes. Um, I also remember... Доколкото си спомням, се казва, че държавите членки трябва да проверяват дали оборудването проверя... функционира и се смята за успех това, че се проверява дали оборудването функционира. Това ли е устойчивото приложение на пестицидите? Да се проверява дали пръскачките функционират. След това за наблюдението. Представих данни за токсичността за околната среда. Трябват ни повече данни. Трябва да разберем какви са въздействията на тези пестициди е, върху земите в Европа. Ново проучване, което споменах и по-рано, установи, че 45% от почвите в Европа съдържат глифозат. А колко други пестициди съдържат те? Колко други пестициди са в водата, в езерата, в парковете? Трябват ни повече данни за наблюдение и от селското стопанство, и от публичните пространства. С това приключихме третия кръг. Преминаваме към заключителните коментари. Господин комисар, заповядайте. Много неща бяха казани, много въпроси бяха зададени на комисията. Благодаря ви много. Да, действително, това беше време комисията да изслуша вас, защото за нас е много важно да разберем различните позиции, затова с голямо внимание изслушахме позициите заявени по време на това обсъждане на Европейската комисия за глифосата, използването на пестициди и пестицидите като цяло. И се говори за европейската система за одобряване на пестицидите. Прави се оценка на риска, що се отнася до начина по който се провеждат тези проучвания, са изразени известни безпокойства. Има и безпокойства изразени, що се отнася до контрола на използването им. Действително, това са изключително чувствителни теми и възникнаха и тук много Съжалявам, че трябва да го кажа, но ето и тук се говори емоционално. Комисията слуша внимателно всички, които се изказаха. Благодаря на всички участници и са изключително ценните им коментари. Нека да повторя твърдото си убеждение, че конструктивната съвместна работа може да доведе до по-добро разбиране на чувствителни теми, с което да се направи добър принос за по-доброто дефиниране на бъдещи политики, включително в областта на околната среда. Комисията ще разгледа всички е, е, съществени въпроси, вземайки предвид позициите заявени от всички тук. След това комисията ще представи своя отговор е, на организаторите на инициативата е, под формата на комюнике. и за това днес има ограничения на това, което мога да представя пред вас като отговор, защото е твърде рано да се каже нещо повече. Ще излезем с съобщение на комисията и след това ще представим крайния подход, който предлага комисията. Благодаря. Uh, Благодаря. Даваме думата на господин Кристоф Баут за представител на инициативния комитет. Благодаря. Милион и 300 хиляди човека подписаха нашата европейска гражданска инициатива и както допитванията показаха, а, и ние сме сигурни, че мнозинството от гражданите на Европейския съюз подкрепя нашата инициатива за забрана на глифозата. Мисля, че нас гражданите ни обединява от една страна тревогата за фаталното предположение, което стои в пространството, подкрепено от СЗО, че глифозата причинява рак. От друга страна сме загрижени от степента, в която глифозата вреди на микроорганизми, на малки организми в почвата. Смятаме, че глифозатът причинява също изчезването на насекомите и намаляването на биоразнообразието с 76% е спаднала биомасата, популацията на летящите насекоми в Германия. Забележете, че замерванията са направени в защитени местности, в които няма селскостопанска дейност. На други места, вероятно, стойностите ще са още по-високи. Възмутени сме също така от начина по който Монсанто се намесва в процеса на оценка от държанието на ЕФСА, на Агенцията по химикалите и от Германски институт за оценка на риска. По някакъв начин това ни напомня на лобито на тютюнопроизводителите, които подхождат по същия начин. Монсанто и лобистите, са вложили много усилия да отстранят изследвания с неблагоприятни резултати. Също така са фалшифицирали участието на изтъкнати учени в тези изследвания, без това да е факт Оказва се, че Федералния институт за оценка на риска а, просто е копирал и възприел много пасажи от а, заявлението на Монсанто за продължаване на техния лиценз. А, и а, това е повод за загриженост от е, много страна, много граждани. Ние, разбира се, също сме загрижени. Онова, което ни е, обединява е, че не сме част от евроскептиците, ние вярваме в Европа. Хората, подписали нашата гражданска инициатива, застават е, зад европейските институции са неясно, че можем да действаме само заедно когато искаме да пазим публичното здраве, когато сме изправени пред проблеми, които са трансгранични, а, трябва да търсим а, съответно и решения, които да надхвърлят границите. Затова и гледаме с надежда към Брюксел. Гледаме с надежда позицията на Европейския парламент. Мнозина се радваха на вота за отказване постепенно в рамките на 5 години от използването на глифозат а, и следим а, другите решения на парламента. Очакваме с нетърпение решението на комисията по този въпрос. А, комисар Андрукайтис, а, последната година през юли казахте, че не искате да се взема решение без квалифицираното мнозинство на държавите членки да удължите лиценза на, а, за глифозат. Това квалифицирано мнозинство не беше а, постигнато и а, се надявам, че няма да се изплаща от а, заплахите на Монсанто а, за съдебни мерки. Надявам се, че до 15 декември а, няма да се вземе окончателно решение за удължаването на лиценза. Мисля, че този въпрос е много характерен за начина по който грижите и съмненията на гражданите биват отразени на европейско ниво. Предвижда се реформа на оценката на риска, свързана с употребата на пестициди. Говори се за средносрочен отказ от използването на пестициди и търсенето на альтернативи. По този начин имаме шанса да спечелим отново сърцата на, граждан, на гражданите на Европа. Би било фатално, ако Европа не използва този шанс. Залагаме на този силен символ, който би бил а, произнесенето на забрана за използването на глифозат. Само едно изречение. Uh, Извинявам се, господин Балц. Вие обаче споменахте, че Монсанто е оказал натиск върху комисията. Повярвайте ми, аз не съм човек, който ще се подаде на натиск. КГБ ме арестува в миналото, хвърли ме в затвора, аз бях противник на тоталитарния режим в Съветския съюз, искам да кажа, че Монсанто няма как да ми окаже натиск. На второ място, аз обещах да няма одобрение без квалифицирано мнозинство. Ще се опитам да го направя. Вие знаете обаче, и аз знам като европеец, че върховенството на закона е нещо изключително важно. Аз ще защитя върховенството на закона и управлението чрез използването на закони, както и принципите на правовата държава. Благодаря ви. Уважаеми гости, уважаеми колеги, благодаря на всички за това, че участваха в днешното изслушване. Особено благодаря на комисаря Андрюкайтис, на членовете на гражданския комитет, на членовете на Европейската комисия. Какво предстои от тук нататък? Комисията ще реагира по официален път на тази гражданска инициатива. Това ще стане до началото на януари. Парламента ще продължи да наблюдава събитията. Знаете, че ние ще предприемем мерки, вероятно ще действаме. Знаете, че темата е много важна за нашите граждани. Много е важно да се създаде една добра процедура за оценка на риска, особено когато става дума за такива широко използвани продукти като глифозата. Парламента ще продължи да следи темата, както вече ви казах. Благодаря на всички участници в изслушването и желая на всички приятна вечер.